Скъпи колеги, уважаеми господин комисар, нека започнем работа. Най-важните действащи лица вече са тук, така или иначе. Скъпи колеги и колежки, поне една колежка присъства. Знам, че останалите ще се присъединят към нас по-късно, но днес след обед ще процедираме по същия начин, както имаме стриктен график, който ще следваме и ще трябва да използвам и чукчето си за да процедираме по същия начин, както и сутринта. Нашия докладчик Салвадор ще направи встъпително изявление в рамките на 5 минути. След това съответният комисар ще има 10 минути време за изложението си, след което ще дадем думата на политическите групи. Всеки представител ще разполага с 4 или 5 минути. Знам, че ще използвам чукчето. Дали сами ето това звънче, но по-добре да не го използвам, защото ми напомня за дядо Коледа. Ще използвам чукчето, дори и някои от вас да смятат, че това не е особено мило от моя страна. Но понякога трябва да съм твърда, за да си свършим работата. Позволете ми най-сърдечно да поздравя комисар Калас. Днес след обед ще разговаряме за транспортните артерии в Европа. Сега ще помоля докладчика да направи встъпително изявление, а след това ще процедираме така, както вече ви обявих. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Идвам, както виждате, задъхан, за да бъда точен. Налага се и да говоря така задъхано, за да спазя времето, което ми е отредено. 4,6% от брутния вътрешен продукт, повече от 9 милиона работни места. Това са най-важните числа за транспорта, този така важен економически сектор – и определящ фактор за вътрешния пазар и за териториалното сближаване. Смятаме, че транспортната политика е ясно, е така чудесен пример за европейска политика. националното и европейското ниво трябва да се припокриват колкото може по-малко, за да няма дублиране на разходите. За това смятаме, че е важно господин комисаря да ни осведоми кои прерогативи остават на национално ниво и кои на европейско по отношение на е, транспортната инфраструктура. Имаме примери, например 650 милиона евро за програмата Галилео, като се получава при покриване между национални и общностни инвестиции. Това, което ни интересува също така е бъдещето на трансевропейските мрежи. Тази сутрин разговаряхме с комисаря Оетингер за трансевропейските мрежи, които са така бедните роднини, защото това са енергийни мрежи, не транспортни. Но трансевропейските транспортни мрежи се съфинансират от средства по линия на ТЕН, по линия на структурните фондове и по други пера. Транспортната комисия е подготвила доклад по този въпрос. И там се казва, че за годините между 96-та година и 2020 проекта ще обхване 900 милиарда евро като трябва да се увеличи дел, делът на общностните средства. Кои са механизмите, които комисарят предвижда за бъдещото финансиране на транспортната инфраструктура и каква ще е ролята на Европейската инвестиционна банка, респективно на публично-частните партньорства, какви условия и какви критерии ще прилага комисията, за да се гарантира ефективното реализиране на средствата Също така искам да попитам и за средства по линия на Кохезионния фонд. И две думи за Галилео. Горната граница в категория 1А не беше достатъчна за финансиране на Галилео в рамките на тези средства – бюджетът трябваше да бъде преразгледан, което показва, че и сегашната финансова перспектива няма момент на гъвкавост. Точно такъв момент трябва да се заложи в следващата. Какви са средствата, които ще са необходими за Галилео за следващите години? И тъй като публично-частните партньорства не сработиха по отношение на Галилео, как виждате бъдещето на тези партньорства? Също се отнася и за единното европейско небе много важна програма за бъдещето на Европейския съюз и жизнеспособността на европейския транспорт като цяло. За целта също е необходимо устойчиво финансиране. Това бяха моите съображения, господин комисар. И ви моля да осветлите всичко това от гледна точка на добавената полза за Европа. Ние в тази комисия много държим на това. От досега водените дискусии проистече извода, че трябва да направим нещо решаващо, принципно за европейските мрежи. Ето защо е много интересно да чуем вашите идеи, господин комисар. Благодаря. Ставаме все по-добри. Салвадор супер се справи. Господин комисар, заповядайте. Благодаря. Добър ден, дами и господа, уважаеми депутати и госпожо председател. Много високо ценя възможността да разговаряме за бъдещите нужди на транспортния сектор в Европа за следващата финансова перспектива. Защото в момента се намираме в ключов момент, когато трябва да определим какво реално трябва да правим. Транспортът не е голямата част от европейския бюджет. За транспортните мрежи, трансевропейските мрежи, разходваме около 1 милиард и 100 милиона, което е относително дребна сума сравнена с другите отрасли. А скромните оценки са, че нуждите за 7 години са 43 е, милиарда, които са употребени от структурните фондове и фондовете за сближаване. Те не са в нашия ръце. Това е сума, която е разходена за 7 години. Така че тези 10 милиарда за 7 години, които се предвиждат в настоящата рамка, не е огромна сума. А транспорта, от друга страна, като част от инфраструктурата, е изключително важен за конкурентоспособността на Европа. В страни като Штатите и Китай – започват огромни, амбициозни инфраструктурни проекти и ние трябва да се стремим да запазим конкурентоспособността си. И затова а, развитието на ефективната транспортна инфраструктура е от наш стратегически интерес. В а, тези проекти определено има добавена европейска стойност и оценките са, че инвестиции от 1 милиард създават 18 000 работни места. Но за реконструкцията и реновирането на европейската инфраструктура, оценките са, че има огромни нужди, примерно 1,3 1,8 трилиона от 2010 до 2013. А, и приключването, довършването на трансевропейските мрежи е, има нужда от около 500 милиарда евро. Това са пари, разбира се, които ще дойдат не само от европейския бюджет, но и от местните бюджети, и от частните инвеститори. И а, ние в момента имаме дилемата какво да направим, на какво можем да направим на европейско ниво. А, по отношение на нуждите на транспорта, подготвяме следващата карта на трансевропейските мрежи. Работим за развитието на проекти за научни изследвания. Имаме сериозни приоритети в проектите за трансевропейските транспортни мрежи а, именно да запазваме, развиваме конкурентоспособността на Европа, но също и да улесняваме реалната интеграция на Европейския съюз, която трябва на практика да се изрази в а, съществуващи транспортни мрежи. Това е голяма дилема и са ни необходими инвестиции, естествено. Така че какво трябва да се направи? След като има бюджетни ограничения, знаем, че положението в страните членки е трудно и за съжаление има тенденция да се отлагат мащабните инвестиции и мащабните инфраструктурни проекти. Така че в такава ситуация, в, когато има съвместно финансиране от европейско ниво, могат да дойдат инвестиции за ключовите инвестиционни, инфраструктурни проекти, защото продоляването на тесните места в транспортната мрежа в Европа си има своите предимства определено. Така че европейското финансиране а съответно трябва да приоритеризира и проектите. Транспортните, трансевропейските транспортни мрежи имат одно, отношение и към борбата с климатичните промени, защото се въвеждат по-екологично съобразни видове транспорт. Тоест бяга от транспорта, който произвежда твърде много емисии на СО2. В програмите има някои важни елементи. Тук се повдигна въпросът за единното европейско небе. През 2011 година ще има много важни моменти за този проект, който трябва да се движи достатъчно бързо, защото ако не реформираме управлението на въздушното движение, центъра на Европа как да кажеш, ще има такива ограничения, че няма да може въздушния транспорт да се развие, включително и товарния въздушен транспорт. Така че ние трябва да направим реформа в управлението на въздушното движение и програмата Сезар в края на краищата. Тя е един успешен проект. Няколко партньори участват в нея и от частния сектор – и комисията, и държавите членки, и програмата се развива добре. Е много важно да продължи. Та, какви е, въпроси си поставяхме? Т.е. какви въпроси постави е, докладчикът, е, ако мога да коментирам за това какво да се работи на национално ниво и какво да се работи на общностно ниво. Аз се срещам с много делегации, които ме посещават и искат финансиране за всякакви проекти, които се случват навсякъде по територията на Европейския. За нас е много важна борбата да имаме ключови транспортни мрежи, което ще е много комплициран въпрос, дори политически и ще трябва да се справим с много интереси, с много дейности, то не само на, страна, на ниво страни членки, а дори на регионално ниво. И моето намерение е да има една ясна, много ясна разлика между ангажименти, направени на европейско ниво и такива, направени на национално ниво. Някои проекти, които, за които са дадена и политически инициативи и се дискутират непрекъснато, когато идват тук е, делегации и казват защо вие не давате пари, защо не се движат тия проекти. Трансевропейските мрежи са тези ключови проекти, които са важни за създаването на основните мрежи. Ние ще дискутираме този въпрос с парламента ще дискутираме и условията за тези проекти. Там има и доста противоречия, но мога да кажа, че на ниво на комисията ние работим в много тясно сътрудничество с Генерална дирекция регион, регионално развитие, за да има а, споеност в нашите намерения, в начина по който се използват структурните и кохезионните фондове. А как, какво ще се получи на практика, ще видим. Разбира се, ние даваме рамо на всички проекти, които са трансгранични, които имат добавена полза за Европа, но трябва да се работи в сътрудничество с страните членки. Знаете, че за структурните фондове се търси такава последователност и обаче ще има и много голяма реакция от страна на някои източни страни членки. А по въпроса на публично-частните партньорства, нека да работиме стъпка по стъпка. Нека първо да видим какви са възможностите ни в европейския бюджет, какви са ангажиментите на страните членки и тогава, да, ние разработваме инструменти за привличане на повече частен капитал, но виждам, че времето ми изтича и с това приключвам. Благодаря. Благодаря. Сега започваме с кръга от изказвания на политическите групи от името на НЕП Мари Жан Маринеско. Mulțumesc, doamna președinte. Благодаря, госпожо председател. Господин комисаря Калас каза, че ТЕН-Т е програма, която ще окаже важен принос за развитието на Европейския съюз в економическо отношение. В момента в тази област текат различни проекти в различни държави членки. Финансирането от бюджета обаче не се осъществява на желаното равнище. Средствата идват от Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие констатираме, че няма достатъчна координация между бюджета на Европейския съюз и националните бюджети, така че се финансират твърде малко проекти. В момента комисията се консултира с държавите членки по структурата и механизмите за финансиране на проектите в рамките на ТНТ. Може би сега му е времето да обсъдим някои принципни въпроси, които биха дали достатъчно допълнителна полза. Например, приоритетните проекти, е, какви са приносите им, какви са стратегическите оси, е, връзки с трети страни, премахване на празноти, вакууми, финансиране с средства от структурните фондове – средства от Европейския фонд за регионално развитие, допълнителни източници на финансиране, залагане на приоритетните оси с подчертаване на положителните страни. Средствата за ТНТ може би трябва да се допълнят до размера, който държавите членки вече са вложили. Може би трябва да финансираме чрез някакви инфраструктурни такси или таксите от евровинетката или таксите за емисии на въглероден двуокис. Нуждаем се от по-сериозен ангажимент и на Европейската инвестиционна банка и от насърчаване на публично-частните партньорства. По това как ще се прилагат тези принципи, ще зависи как ще се развиват проектите по по за да може евентуално да им се доставят повече средства. Следващия оратор от името на социалистите. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин комисар. Моята политическа група смята, че вие наистина желаете да постигнете значителен напредък по отношение на трансевропейските транспортни мрежи. И казаното от вас днес потвърждава това наше мнение. Въпросът ни към вас е следният. За да променим перспективата на ниво Европейски съюз, може би трябва да осъществяваме повече проекти на ниво съюз, тъй като в момента всички проекти се осъществяват на национално равнище. Транспортните мрежи са разделени, разбира се, на отделни отсечки, преминаващи през отделните държави членки – Прав сте, разбира се, като изтъквате необходимостта от адекватно финансиране. Това е едно от най-големите предизвикателства. Всички източници на финансиране трябва да бъдат обединени. Кои са източниците? Структурните фондове, кохезионните фондове, както и целевите средства за трансевропейските транспортни мрежи. Може би ще трябва да говорим с държавите членки, за да се постигне по-добро разпределяне на целевите средства. Възможности имаме също така и на ниво Европейска инвестиционна банка и публично-частно партньорство. Какви са приоритетите? Подкрепяме мрежовия подход. Нека се опитаме да съчетаем различните отсечки на континента. В момента в тази област има прекалено много празноти. Представлявам една от новите държави членки и искам да привлека вниманието ви към това, че железопътната мрежа е доста пренебрегната. В моята страна едва 10% от бюджета се заделят за железопътната мрежа. Останалите 90% се инвестират в пътна инфраструктура. Това трябва да се промени трябва да постигнем баланс между възможностите за развитие, както на географско равнище, така и с оглед на новите възможности за развитие. Моля ви, Юта, ако си надсроча времето, използвайте звънчето, а не чупчето. Това бяха коментарите ми по изложението на господин комисаря. Председателката, благодаря ви много. Няма да се правя на дядо Коледа. Ще използвам чупчето си. Но часовникът ни не работи. Затова не знам дали се вместихте във времето или не, но мисля, че се вместихте, Богослав. Ан Йенсен. Ние сме възхитени от високите ви амбиции по отношение на транспорта. Искам да задам един прост въпрос. Как стои въпроса с парите. Не получавате пари за трансевропейските мрежи за транспорт. Няма пари за, инф... за инвестиции. Какво ще се случи с приоритетните проекти? Колко голямо ще е цялото? Какво може да се направи? Колко изоставаме от е, постигането на целите си? Какво можем да направим? Какво всъщност ни трябва още? Това е. И е, другото нещо, което исках да коментирам, което каза и господин е, Либерацки, да се създаде един транспортен фонд, да се заделят определени средства, примерно от структурните фондове, за да е сигурно, че те отиват в е, трансевропейските мрежи. Знам, че въпросът е твър... труден и в съвета, пък дори и в парламента Комисията по регионално развитие не е много щастлива от тази идея. Така че и ние имаме разногласия. Знаем какво искаме да постигнем, но как да преодолеем тази съпротива? Как да постигнем така, че страните членки да си изпълняват плановете, а от друга страна и ние да можем да постигнем изграждането на мрежите. И накрая, какво е вашето мнение за по-малките е, проекти? Значи не ключовите мрежи, а по-малките. Е, каквито има и в програмата за транспортните мрежи там се съдържа и възможност за годишни средства да бъдат отделяни и всяка година има повече добри проекти, отколкото могат да бъдат финансирани. Някои от тях предоставят трансгранични решения за по-ефективен транспорт, а също и за опазване на околната среда, спестяване на енергия, изваждане на транспорта извън основните пътни артерии и така нататък. Но за тези проекти трябва финансиране. какво е вашето виждане на тези, за тези по-малки проекти за трансевропейски транспортни мрежи? Благодаря. Сега Изабел от името на Зелените. Е, Благодаря. Няколко неща, господин комисар. Първо, не мисля, че трябва да разделяме тази дискусия от въпроса за многогодишната рамка. Освен това е и Бялата книга и за новите е, ресурси, със собствените ни средства. Също така, не можем да а, инвестираме само в транспорта и да не се появяват елементи на дискриминация. Ако финансираме само големите инфраструктурни а, проекти за създаване на инфраструктура, все още ще продължим да правим едно и също и все повече от едно и също, а трябва да се развият и други проекти. Второ – Цифрите са ясни за това как се разпределят средствата и за кохезионните фондове и за пътния транспорт, вие ги знаете, но все пак трябва да си преразгледат и критериите за проектите за транспортните мрежи, защото не винаги има съчетаване, как се съчетават инвестициите, какво се решава, какво се прави от страна на кохезионните е, фондове, от страна на транспортната инфраструктура, от страна на регионните, регионалните власти. Значи не е въпрос само да има инвестиция, трябва да има и някакво съвместяване. Така че да не се получава, така че големите пътни проекти да бъдат точно в е, противоречие с други проекти. И освен това, за трансевропейските мрежи трябва да се отчитат, че страните членки винаги е, застават зад е, националните си мрежи, а не търсят трансграничния аспект. Така че ние сме тия, които трябва да настояваме на това. И трябва е, да правим инвестиции така, че в бъдещето да разходваме по-малко средства. И сега, ако инвестираме примерно в нови системи за железопътните системи, това ще ни спести едни бъдещи преработвания на системата. Така че е, да не се правят излишни инвестиции също и на национално и на регионално ниво. Това е важен въпрос. И последно, бюджета за научните изследвания. Това е, са много големи теми. Е, Галилео, например, изключително важен проект, по-интересен от ИТЕР всъщност, защото дава възможност и за разработка и на нови технологии, не само за GPS програми, така че е, трябва много по-добре да се търси оптимизация на проектите Галилео, GPS и да се е, избягва е, примерно в транспорта да се е, отмятат много километри напълно излишно при преминаване през Европа. Следващият оратор е от името на Европа за свободата и демокрация. Нашата група смята, че е най-важното. Европейските консерватори и реформисти смятат, че най-важното е да се създаде европейска допълнителна полза. Именно големите трансевропейски транспортни мрежи могат да осъществят това. Смятам, че а, увеличаването на инвестициите в тази област е препоръчително. Ако се вгледаме в европейските транспортни мрежи, независимо от това дали са шосейни или релсови магистрали, ще видим че източна Европа все още не е достатъчно свързана с Западна Европа. Именно тук се крият големи възможности за създаване на допълнителна полза. Създаването на връзките между мрежите, между автомагистралите, и а, железопътните трасета. Балтийските държави, например, все още не са свързани в достатъчна степен с останалата част от Европейския съюз. Същото се отнася и до Балканския регион. Какво е мнението ви за това положение? Смятате ли, че е разумно да се правят инвестиции в тази област? Благодаря. Председателката. Благодаря. Сега от името на, зелена, на Обединената левица не виждам никого, не виждам никого и от Европа на свободата и демокрацията. Извинете ме, поправя се председателката. Имаме огромната чест сред нас да е председателя на транспортната комисия. Седнал е точно зад Изабел – ние сме запознати с становището на Транспортната комисия, но въпреки това, моля, Брайан Дайн, кажи си и ти думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е доста различно да седя тук в залата, вместо на председателското място. Дойдох на вашето заседание, за да изложа и защитя позицията на Комисията по транспорт. Но когато дойдох тук в началото, видях много познати лица. Важно е да знаем, че сме добре представени като комисия и във вашата комисия. Смятам, че въпросът, който обсъждате днес е от ключово значение. Добре е, че и господин комисарят присъства на това обсъждане на трансевропейските транспортни мрежи. В крайна сметка се оказва, че не разполагаме с достатъчно средства, за да изградим мрежите в мащаба, в който желаем. Затова въпросът е как да извлечем максимална полза от ограничените средства, с които разполагаме. Но нашата комисия по транспорта желая да отстоява своето становище за приноса на транспортния сектор към реализирането на стратегията 2020, към економическото възстановяване, към постигането на устойчивост и разкриването на работни места. Концентрираме се не толкова върху това колко ще струват инвестициите в транспортния сектор. Затова не мисля, че трябва да разглеждаме недостатъците и предимствата на тези инвестиции. Трябва да осъзнаем преди всичко, че транспортният сектор е от основно значение по отношение на цялостната концепция на Европейския съюз, тя се основава на свободното движение на стоки и хора. Ако нямаме транспорт, не можем да осигурим това свободно движение не можем да осигурим и економическо възстановяване. Затова за Комисията по транспорта е важно да отправим своето послание към вас и вашите колеги, да разпространим това послание не само на ниво комисия, но и на ниво парламент и други институции на Европейския съюз. Като вземем предвид всичко това, то ние не сме в ролята на Бучка, сиди в Санденски. Тоест не искаме да ви ограбим, да ви вземем парите. Опитваме се да намерим възможности за съвместна работа с вас, така че да извлечем максимална полза за транспортния сектор, използвайки средствата заделени по бюджета. Целта ни е също и да проучим възможностите за заделяне на повече средства за трансевропейските транспортни мрежи. И нека изложа някои от аргументите, които вече са излагали и мои колеги от Транспортната комисия. Първо, ние смятаме, че трансевропейските транспортни мрежи трябва да генерират добавени ползи. Прилагат се 27 различни национални политики в областта на транспорта. Как тези политики да се обединят около трансевропейските мрежи? Ще ви дам един пример. Високоскоростна железопътна отсечка Мадрид-Барселона или Париж-Папиньон. Перпинян. Но за да изградим такива отсечки, трябва да постигнем взаимно свързаност между националните системи, да изградим една обща европейска система. Това трябва да бъде нашият приоритет. На второ място, устойчивостта трябва да се създаде устойчива транспортна мрежа, която да е съобразена с изискванията за опазване на околната среда и да насърчава развитието. Изграждането на транспортни мрежи не се ограничава само до техническата част. трябва да увеличим общия размер на средствата от бюджета на Европейския съюз, заделени за трансевропейските транспортни мрежи, в съзвучие с стратегията 2020. Днес слушах предаване от съседанието на Камерата на общините. Там бе посочено, че трябва да се извлекат по-големи финансови ползи от трансевропейските транспортни мрежи. Но това няма да стане без бюджета на Европейския съюз. Има много голяма разлика между това, което искаме да постигнем и средствата, с които разполагаме. Средствата по Кохезионния фонд и средствата за трансевропейските транспортни мрежи са разпределени последния начин. В момента 23% от кохезионния фонд са заделени за трансевропейските транспортни мрежи но трябва да разгледаме и приоритетите на европейския транспорт в областта на транспорта. Много средства се заделят за изграждането на пътни отсечки. Това обаче не спада към приоритетите на Европейския съюз в областта на транспорта. Ето защо смятам, че средства трябва да има по-тясно обвързване между тези приоритети и разпределянето на средствата от Кохезионния фонд. Всеки път, когато разговарям с комис, комисар Барозо и го питам как ще финансираме всичко това, той изрича магическата думичка облигации. Комисията наистина трябва да се съсредоточи върху различните видове финансиране за трансевропейските транспортни мрежи, като например публично-частното партньорство. В миналото то не постигна успех. Защо? Защото публичният сектор пое целия риск, а частният сектор обра печалбите. Трябва да очертаем и други възможности за финансиране на транспортния сектор. Някои от колегите ми споменаха целенасочените средства – Това е един от начините за финансиране на трансевропейските транспортни мрежи, независимо от това дали се харесва на 27-те или не. Ако държавите членки получават финансиране от Европейския съюз и не го използват, то, то трябва да им се отнеме. Тези средства трябва да се върнат обратно в Европейския съюз, да се използват за други проекти. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви, господин комисар човек като гледа Брайан Симпсън, няма да си помисли, че е член на дипломатическата служба. Но наистина няма по-добър посланник от господин Симпсън седми на желаящи да се изкажат. И крил Вон, Пипа, е, Зенда, Гутманис. Е, И шлисе Няма да включваме повече колеги в списъка на ораторите. Всеки ще разполага с по две минути, след което ще дадем думата на господин комисаря за отговори. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, председателят на комисията Симпсън вече посочи кои са основните моменти, които а, очертава неговата комисия. Аз мога само да се присъединя. Едно от а, завоеванията на Европейския съюз е преодоляването на националните граждани. Едно от предимствата на гражданското общество е мобилността. То а, в такъв случай транспортът е неделима част от всичко това, защото дава възможност човешките потоци и стоковите потоци да а, се движат без пречки. Ако се вгледаме обаче в европейския лайн, ландшафт има две неща, които а, говорят за разпокъсаност а, в транспортната система. Първо, в въздушния транспорт а, и железопътния транспорт. Те се развиват преди всичко на национално ниво. След като най-голямото логистично предприятие в Германия казва, че 60% от стокооборота им минава през а, въздушния транспорт, а само 40% по шосетата, и смятат, че водният транспорт и железопътният транспорт са твърде негъвкави и не бива да се използват. Ами ето кои са проблемите. След като фирмите за товарни превози призовават по шосетата да се допуснат така наречените гигалайнери, които пък ще представят още по-големи предизвикателства пред шосейните структури. Това означава, че ние не постигаме целите на стратегията 2020. Ако ТНТ и останалите европейски проекти е, не, няма, не трябва да останат е, така като въздушни коли, трябва най-сетне да запретваме ръкави. Разбира се, че можем да ги финансираме с публични средства, но господин Симпсън каза вече, че една четвърт от структурните и кохезионните фондове се влагат в транспортнията област, само че това става некоординирано. Трябва да има координация и да се оказва на държавите членки как да влагат европейските средства. Също и темата оперативна съвместимост, тя е много важна. Държавите членки не обичат да им се говори за целеви средства. Обаче след като ще има евровинетка, ще има и целеви средства, за да могат да се връщат средствата и да се влагат отново за транспорт. И на последно място, няма да успеем да се справим само с публични средства. Нуждаем се от публично-частни партньорства, но те се нуждаят пък от финансови гаранции. Председателката сега Жан-Пьер Роди. Господин комисар, искам да имам доверие във вас. В предходна си мандат вие извършихте огромна работа, много сте сериозен като председател на Естонската централна банка, вие доведохте Естония до еврото, т.е. вие имате голяма визия. И ето сега вие се занимавате с предложенията за транспортните марки мрежи. Ние трябва да инвестираме, но не само в транспорта, енергия, също образованието. Има няколко много основни аспекти на инвестиции в Европа и затова искам да направя две предложения. Първо, така предлагам ги на размисъл. В бюджетната ни структура трябва да се отдели един раздел за инвестиции. Имаме бюджет за текущи разходи, а сега вече трябва да можем да финансираме многогодишно разходите. И затова трябва да отделим отделно перо за инвестиции. Второ, питам се, дали не трябва с националните парламенти да извършим един одит на, публич... на разходването на публичните средства? На местните власти и на, друг... и на всички нива. Така че да се осъществят економики, като сложим на европейско ниво някои е, разходи. Е, има примерно 27 администрации на национално ниво за научни изследвания, за дипломация, стотици по цялата е, планета. Та, този одит, който може да се направи от смет... Европейската сметна палата, в сътрудничество с националните институции и по този начин ние можем да видим как могат да се освободят значителни средства, които могат да влязат в инвестиции за изграждане на европейски инфраструктури или подкрепа на публичните власти в държавите. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа предварително, че кохезионната политика, политиката на сближаване не е транспортна политика. Надявам се всички да са съгласни с мен. Но естествено, че регионалното развитие без разумна транспортна политика няма да е възможно. За това е пределно ясно, че и за в бъдеще ще трябва да оказваме своя принос в областта на кохезионната политика да има и разумна транспортна политика. Основният въпрос е обаче европейската добавена стойност. Тук съм съгласна с господин Симпсън, който казва, че трансграничните транспортни връзки са изключително важни и за това трябва да бъдат по-приоритетни в политиката на сближаване. Смятам обаче, че трябва да си зададем още два други въпроса. Какъв е смисълът, ако има ангажирани средства в политиката за сближаване и примерно искаме да направим връзката между Испания и Франция, железопътната връзка, е една от страните не желая да освои средствата. Какво правим? Има милиони евро, които са ангажирани средства, които в някакъв момент се връщат на държавите членки. Мисля, че не бива така. Искам да питам господин комисаря, има ли някакви планове тези средства да се влагат по друг начин в транспортната политика? И втория въпрос, който и Брайан засегна ние приехме нашето становище в Комисията по регионално развитие и там призоваваме неосвоените средства по кохезионната политика да не се връщат на държавите членки. Вие бихте ли ни подкрепили в това отношение? така че наистина средствата да останат в европейския бюджет. Всички знаем, че ако настояваме за това, борбата ще бъде люта и ще са ни необходими съратници. Благодаря. Благодаря. Дерек. Uh, uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Ще се спра върху един конкретен въпрос, който повдигна комисарят в изложението си, но първо ще взема отношение по казаното от Брайан Симпсън. Той, както обикновено, страстно защити политиката в областта на транспорта и беше прав, защото в Европа трябва да се реализират още много проекти за изграждането на транспортна инфраструктура. И трябва да намерим източници за финансиране на тези проекти, било то от кохезионните фондове под формата на облигации или от Европейската инвестиционна банка. Каквито и да са източниците на финансиране, тези проекти ще от разкрията нови работни места. Нещо, което е много важно. Ще запитам комисаря нещо във връзка с проекта Сезар, който е много важен. В последно време бе установено, че по този проект не е постигнат значителен напредък и има опасност Съединените щати да ни изпреварят в тази област. Господин комисар, бихте ли ни казали какво е постигнато до този момент по проекта и дали Съединените щати ще ни изпреварят при въвеждането на нова система за въздушен транспорт? председателката Маркос Пипер. Благодаря, господин комисар. Аз съм член на Комисията по регионално развитие и колкото и да не ви се вярва, ние абсолютно подкрепяме това, че има европейска допълнителна стойност от трансевропейските мрежи и сме готови да подкрепяме влагането на средства там. Това, което е абсолютно невъзможно за нас, е така наречения транспортен фонд. Защото се боим, че по този начин а, ненужно ще се централизира отговорността в Европа. И във връзка с това бих попитал какво предложение имате вие? Как да гарантираме това, че едни засилени инвестиции в транспортните фондове няма да превърне регионите в зрители. Тоест, по принцип имаме готовност да подкрепим да се прави нещо повече, можем да се споразумеем относно а, трансевропейските мрежи. Втори въпрос. Парите са ценни. Значи, пари, които се влагат, трябва да се влагат ефективно. Не е ли крайно време да помислим за инвестиции там, където има най-много е, транспорт, транспортна дейност? Ако на някои места има проблеми има устаряла техника или развалена техника. Не е ли най-важното да инвестираме първо там, да премахнем а, дефектите, преди да построим, примерно, голям автобан? Сега Инес. Gracias, президента. Si agradecer, bueno, primero la celebración de esta... Благодаря. Първо искам да благодаря, че се организира това изслушване в нашата комисия. Аз също съм член на транспортната комисия, но съм и в комисията по бюджетен контрол. Благодаря на господин комисаря, че е тук. Той спомена Перпиньон. Вярно ли е, че обектът е открит малко преди коледа от а, е, транспортните министри. Господин комисар, може би следващия път, че можете да пътувате от Перпиньон до Барселона благодарение на трансевропейските мрежи. Разбирам, че понякога не се одобрява централизацията, но не можем да кажем на регионите, че Франция или Испания няма нужда да си подготвят домашните. puedan digamos eh, implementar el valor europeo en vez de dedicarse Ние настояваме от страна на комисията да има по-силен елемент на управление, за да се търсят добавени европейски ползи, а не само национални интереси. И коментарите ми също вървят в е, други аспекти на темата, но искам за сега да благодаря и да попитам има ли една иновационна процедура, която да отличава, да търси европейската добавена полза в определени аспекти и може ли тази процедура да се е, използва в други области, примерно структурните фондове, образованието и така нататък? моменти, където искаме ясно да покажем, че има добавена полза на европейско ниво, толкова ясно, колкото когато става дума за трансграничните магистрали. Та, освен от е, кохезионните фондове, социалното и териториално сближаване – как смятате, че трансевропейските транспортни мрежи ще подпомогнат стратегията 2020 и ще подпомогнат европейската индустрия? Канад... Китай, извинете, инвестира в инфраструктура, не само в железници и магистрали, но и в индустрията си. Мисля, че подобно нещо трябва да се случва и в Европа. И също така искам да чуя от нашата комисия как се смята да се финансират тези транспортни мрежи. С еврооблигации или, или как? кадър. нашето време е ценно, но ми е жал за преводачите от това, което чухме току-що. Един въпрос имам за господин комисаря. Бюджета за 2011 година вие предлагате 10% увеличение в подкрепа на международните транснационалните мрежи. Примерно 25 милиона, 225 милиона увеличение. После ние ви подкрепихме, обаче е, съвета намали е, сумата с 12,3%. И в Марко Поло имаше намаление, и в Сезар а обаче тук намалението е с 100 милиона. Да, въпросът ми е, ако трябва да сравняваме с бюджета за 2012 или по-нататък, какво се случва? Ние нямаме информация от съвета. Ще има ли забавяне? Вие казахте, че в страните членки има забавяне, защото те правят съкръщения и намаляват разходи. Та, какво точно се случва? Ähm, Председателката благодаря. Последният ни оратор Ян Олбрихта. Благодаря ви. Ще потвърдя казаното от госпожа Йенсен. Комисията по регионално развитие е против създаването на отделен фонд за областта на транспорта. Същевременно обаче винаги сме се обявявали за интегриран подход липсата на каквато и да било интеграция, нито на, европейска, на европейско ниво, нито на регионално, не е добра. Трябва да решим дали ще интегрираме на европейско ниво или на регионално ниво. Съгласен съм с господин Либерацки, че политиките трябва взаимно да се допълват. Във връзка с това имам един конкретен въпрос. В Комисията по регионално развитие ни е известно, че Комисията ще подготви споразумение, договор между Комисията и държавите членки. Този договор ще включва различни елементи. Въпросът е дали комисията ще си съдейства с Комисията за регионално развитие по изпълнението на този договор. Поздравявам господин комисаря че, за това, че използва много точен израз. Вие казахте, че парите са предмет на споделено управление. Те са предмет на различни видове управление. Средствата не се управляват единствено от Генерална дирекция регионално развитие. Въпросът ми е, ще има ли последващи действия във връзка с декларацията за интегриран подход? Председателката, благодаря ви. Сега ще дадем думата на господин комисаря за отговор. Благодаря. Високо оценявам топлата подкрепа за проблемите на транспорта. Какво мога да кажа за общия подход? Време е сега, тази година, когато работим по тази тема, е, виждам ясно, че транспорта може да даде тази допълнителна, добавена е, полза за Европа и това не винаги се признава. В много среди се смята, че транспорта е необходимо зло а, всички конкретни проекти и проблеми са толкова остри за обикновените проблеми и авиацията, и е, задръстванията по пъщи, пътищата. Така че ние реално можем да направим така, че да е, има по-голяма признаваемост на това, което правим за транспорт като формулираме тези неща не само в програмни документи, а да вършим това и посредством бюджета, защото ако няма бюджет, нищо не може да се направи. Това е очевидно. И първо да отговоря на Ан Йенсен, която попита, ами какво ще стане, ако не получите пари, ако не се случат тези проекти? Ами, а, аз казвам, че ако има различни проекти, това ще е прекрасно, но веднага се задава въпроса кой ще даде бюджета. Та, ние трябва да имаме бюджет, необходимата рамка за тези проекти – и финансирането в момента на транспорта от европейския бюджет не е достатъчно. Така ще, ако ще е така и за следващата финансова перспектива, за мен е, това ще е катастрофа. Това ще нанесе и голям вреда на репутацията на Европа. Въпроса за облигациите – Транспорта действително е много напредна напреднал в това отношение. Ние разработваме идеи за, за предоставяне на облигации, но тази идея е допълнителна. Има си основни нужди, които трябва да бъдат финансирани. И е, ние поставяме въпроса пред вас. ако не може да се финансира всичко, нека да помислим, помислете за структурата на бюджета. В края на кращата бюджета получава под 1% от, е, в момента в структурата на бюджета. А трансграничните мрежи, конкретно трансевропейските транспортни мрежи, не забравяйте, че ние работим по именно по тези трансгранични елементи, които са най-ключови. И в момента в е, рамката за трансевропейските транспортни мрежи има закъснение. Националните елементи се финансират как по план, а трансграничните са забавени. Така че за следващата перспектива ние искаме да има ясен ангажимент от страните – членки не само просто политически този иска да се работи тук или там, а да е напълно ясно какъв е ангажимента на страните членки, включително и с графици. Това е едно. Второ, доста оратори коментираха тук Разбира се, окончателното оформление на бюджета е във ваши ръце, но връзката между структурните фондове, кохезионните фондове и стратегическите трансевропейски транспортни мрежи. Разбира се, ние имаме същите съмнения за условията, за целенасоченост, заделени средства, за различни видове тактики за национ... на националните държави. Някои страни членки споделят своите притеснения, други са много така подозрителни и си отделят пари, за да правят примерно около връзни пътища около столиците си и нищо във връзка с трансевропейските мрежи. Аз е, работя с колегата Сихан по регионалната политика, за да можем да, да формулираме определени условия и срокове за изпълнение на проекти по кохезионната политика. Ако го направим, ще успеем. Може би не в стоте си процента, но поне да не се случва така, че в проект за трансевропейска транспортна мрежа да дойде министъра и да дойде и да каже, еми правителството се смени и сега имаме други приоритети и сега ще строиме тия, с тия пари път номер еди кой си, защото интересите ни се смениха и ако, може ли, ако може да вземем от тези кохезионните пари и да ги сложиме в тези наши местни нужди? а, това е нелепо. Не може да се приема такова нещо. Така че от страна на комисията ние ще разработваме условия, имаме така общо виждане по въпроса, но трябва да се проведе и много съществена дискусия. Много се радвам, че поставихте и въпроса за използването на средствата. Аз съм бил тук в тази зала като комисар, отговарящ за освобождаване от отговорност при използването на средствата и много се гордея с това, че средносрочното е преглед за финансирането на трансевропейските транспортни мрежи установи, че а, парите са разходвани правилно. Много малко напрежение бе създадено. И ние следваме принципите на ефективно разходване на средствата. Но искам да коментирам следния момент, който коментираха и депутатите тук. Въпроса за железопътните мрежи, екологосъобразните пътища. Сега въпросът е много деликатен. Железниците е, са най-политически отсветения начин на транспорт. И това е един а, ключов елемент, за който ние трябва да имаме трансевропейска, паневропейска политика. Така както търсиме такава за а, въздушния транспорт. А, железопътният транспорт трябва да бъде конкурентно способен. Това е изключително важно. А за въпроса за магистралите и кохезионната политика също, също, същия е проблема. Трябва да има паневропейски проекти. Не изключваме пътищата. Разбира се, в източната част от Европа пътната мрежа е много слаба. Там ще има, разбира се, и отразение върху околната среда. Ще има по-малко задръствания, по-малко замърсяване и така нататък, ако има по-добра пътна мрежа. Та не изключваме темата като цяло, но искаме е, да заставаме зад по-екологосъобразния транспорт и именно програмите за трансевропейските транспортни мрежи имат отношение към това. По въпроса за Сезар. до къде стигна развитието на Сезар? Разработката върви, но вече прилагането е въпроса, защото трябва да има обща политика за реформа на е, управлението на въздушния транспорт. Ако няма такава реформа, много скоро ще имаме проблеми. Страните членки сега решиха да се реформира съществуващата система на управление на въздушния транспорт. И тази година, може би още в първата половина на тази година, ще започне прилагането на системата. И ако ще видим как върви и ако не върват нещата, ще търсим начин да постигнем по- много по-добра система за управление въздушния транспорт. Що се отнася до щатите, до момента ние работим съвместно с тях и се надяваме, че в добро сътрудничество с съответните власти в щатите ще можем да осъществим един начин на съвместно съществуване и да разработим една обща система. Е, разбира се, щатите, е, тяхната нужда за такава система и военна, което е различно от нуждите на Европа. Но за сега ние разработваме системата и тя ще бъде водеща, ако продължаваме да се движим успешно е, и с реформата на управлението на въздушното пространство. Галилео се спомена тук няколко пъти и от докладчика, но това не е моята област, това е областта на комисар Таяни, така че не мога, това е индустрия и развитие, не мога да ви отговарям на въпроса за Галилео. Също се постави въпроса за политическото решение не се чу на каква тема. Нашите многодишни проекти не предвиждат да се прекрати тази практика. Разбира се, трябва да се комбинират кредитите за плащания. Всички проекти трябва да бъдат финансирани и ние ще предоставим данни на бюджетния орган за ИТЕР, но това е свързано и с преструктуриране на съществуващите средства. И... Yeah, Гордол беше това. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Да, действително, че днес отново се убедихме, че можем да имаме хубави идеи, обаче си трябват пари, за да бъдат осъществени. Вие не казахте нищо по един друг въпрос, но се надявам, че по него ни подкрепяте. Говоря за идеята на председателя на транспортната комисия, който каза юзи той ти или ползваш парите, освояваш ги или ги губиш. Всички се убедихме отново, че без работещ транспорт няма да има работещ вътрешен пазар. И сега давам възможност на Салвадор да обобщи дискусията и да я приключи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря и на колегите, които участваха в дискусията. Смятам, че тя беше много интересна а за мен като докладчик беше и от голяма полза, защото сега съм запознат с становищата на колегите от нашата комисия и на колегите от специализираните комисии. Искам да цитирам комисаря, който каза, че ако ако не може да се промени самия бюджет, то неговата структура би могла да се измени, защото един процент не е достатъчен. Мисля, че всички можем да се подпишем с две ръце под това. Сега конкретно по изявленията на комисаря и въпросите на колегите, с изключение на спорния въпрос дали има или няма влакова връзка между Перпиньон и Барселона. Но извън това смятам, че се получи е, голям, широк консенсус. Всички сме съгласни, че е необходимо да продължат инвестициите за инфраструктури, за да се реализира по-голяма европейска допълнителна полза, като на първо място стоят онези проекти от трансевропейските мрежи, които имат трансграничен елемент по този начин ще противодействаме на онези, които предпочитат да строят инфраструктури само на национална територия. Говорихме за важността на екологичните стандарти и необходимостта от балансираност при развитие на мрежите. Господин комисар, вие говорихте и за многообразието на инфраструктурните проекти в държавите членки. Ако се направи някакво обобщение или анализ страна по страна, би било интересно. Казахте, например, че железопътните връзки са много важни за определени държави членки, защото там са на лице големи недостатъци на тези мрежи. Така че сигурно е разумно, преди да се даде зелена светлина, да се огледа какви средства за какво тъкът към държавите членки за инфраструктура. На фона на економическата криза много държави членки изместват инвестициите си за големи инфраструктурни проекти. Да, говорихме за повече координация, повече съгласуване с кохезионния и структурния фонд и регионалната политика. Говорихме за очертаването на общи цели. Тук си остават съмнения дали трябва да се ангажират целеви средства или да се завишат средствата от структурните фондове, които отиват за инфраструктура. Припомням на колегите, че от сутринта чуваме вече неколкократно, че по отношение на разходите, комисарите също проявяват интерес към хоризонтална структурна политика. Независимо от сектора, инфраструктура, селско стопанство, транспорт, трябва да е така. Вие казахте, че си сътрудничите с комисаря Хане за да се обвържат с условия инвестициите за държавите членки. Господин Хан, който ще дойде тук на 10 е, февруари, също ще бъде попитан за мнението ми, му, защото и в следващия бюджет средствата очевидно ще са ограничени, така че използването на средствата от структурните фондове ще играе важна роля. Съгласни сме всички също така, че са ни необходими средства от Европейската инвестиционна банка, облигации, допълнителни инструменти и публично-частни партньорства. Поставихме въпрос във връзка с проекта Галилео, където се провелиха именно тези публично-частни партньорства, просто нямаше участие на частния бизнес поради което средствата бяха осигурени от публичния сектор в националните държави привличане на частния бизнес. Частния бизнес винаги мисли за печалба и е трудно да бъде въодушевен за големи инфраструктурни проекти. И в края въпросът за това как се развиват железопътните мрежи в транспортната комисия, в комисията Шуре. Всички се интересуват преди всичко от устойчивостта на инвестициите, особено когато става дума за инфраструктура. Затова ни тревожи призивът към общо европейска железопътна политика. След дългогодишно планиране от страна на комисията, ние си въобразяхме, че вече има такава политика. Сега се въвежда е първа идеята за единна европейска железопътна мрежа по подобие на единното европейско небе и програмата Сезар. Всички мислят, всички са съгласни, че всичко това ще помогне на Европа. Господин комисар, до сега много ваши колеги са говорили тук. Постигали сме възможно най-широк консенсус с тях. Имате и нашата подкрепа председателката. Освен това, разчитаме на комисията като на сподвижник, когато преговаряме в съвета и нещата станат сериозни, защото тук можем да си говорим каквото си искаме, сериозно става с съвета. Още веднъж ви благодаря, че ни отделихте време днес. Благодаря ви, че участвахте в това обсъждане на транспортната политика. Аз смятам, че ние сега можем да приветстваме сред, сред нас следващия комисар. Отивам да я посрещам. Скъпи колеги, не, не и не. Нямаме почивка. Плавно продължаваме. Добре дошла сред нас на комисаря за отговаря за изследвания, иновации и наука. Добре дошла, госпожа Куин Имахме доста въпроси към вас, които вие вече сте получили в писмен вид. Нашият докладчик си е отбелязал и редица допълнителни въпроси, които имаме към вас. Сега ще му дадем думата да ни въведе в нашите въпроси за 5 минути. Така процедираме с всички комисари. След това вие, госпожо комисар, ще получите за 10 минути думата, за да направите своето изявление след което ще дадем възможност за задаване на въпроси от политическите групи. В зависимост от това колко време ни остане, ще дадем възможност и на други колеги депутати да зададат въпроси, които след това вие ще имате възможност да обсъдите и да отговорите. Салвадор, отново имаш думата. Muchas gracias, eh, Presidenta. Bienvenida, señora eh, comisaria. Eh, Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо комисар. Уважаеми колеги, започва последният рунд за днес. Дълъг, натоварен ден. Срещнахме се вече с трима комисари – които имат думата по отношение на разходите. За комисията Суре това е много важно, защото става дума за обема на бюджета за следващата финансова перспектива. Госпожо комисар, вие отговаряте за изследвания, иновации и наука. Вече ви изпратихме някои много целенасочени въпроси. Надяваме се, че и отговорите ще бъдат точно целенасочени и то с оглед на европейската допълнителна полза. Само 7% от европейския бюджет е отделен за изследвания, иновации и наука. Значи останалото се финансира от национални източници. Въпросът ми към вас, госпожо комисар, е следният. Тази система по-ефикасна ли е от системата, при която би имало истинска съвместна изследователска рамка и разходите на 27-те страни се а, а, насочват към бюджета и координират от комисията. Това не е ли по-разумния модел. Как оценявате седмата рамкова програма за изследвания? Там също имаше определени разходи за развой на изследователска дейност, които съответстват по размер на сегашните. Искам да ви попитам също така какъв е духът в момента в държавите членки, какво е отношението, какво е настроението. Смятате ли, че средствата заложени в седмата рамкова програма са достатъчни, за да се постигнат целите, очертани в стратегията 2020, особено по отношение на иновацията и изследванията? структура, иновация, изследователска дейност, те са в едни и същи категории разходи, но по различни пера. А, това е направено за да се постигне по-добро разпределение на структурните средства. Сега искам да ви попитам за вашето мнение. Какъв е вашият опит? Това ли е най-добрата структура за насърчаване на изследванията и иновациите или тази политика би могла да се координира по-добре с политиката на сближаване? като, например, се обвържат целеви средства, се съчетаят ефектите от изследователските програми и структурните фондове? Онези, които миналия мандат бяха в бюджетната комисия и активно участваха в създаването на Европейския технологичен институт, много добре си спомнят, че в момента имаме вече две функциониращи общества за знания и иновации предстои създаването и на следващи. Смятате ли, че Европейския институт за иновации и технологии разполага с необходимата критичната маса, за да даде тласък на иновациите и изследванията? Или пък това е проект, за който парламентът ще трябва да се застъпи много повече за следващата финансова перспектива? Много ми е интересно да чуя вашето мнение по този въпрос. Ние наблюдаваме много сектори, но специално когато става дума за изследвания е много важно да има ефективност на изследователските програми. Тук в парламента си има хора, които наблюдават този сектор, така че е, е любопитно да чуем вашето мнение. Какво смятате за опростяването? за осмата е, рамкова програма, за което се говори. За финансирането на изследователски проекти на базата на дейности, а, а не на базата на отделни мерки. Говоря за целевите средства, разбира се. Тук мога да кажа, че такива амбициозни цели искат много повече средства. Чудесно! Сега пет минути. Госпожо комисар, моля за вашето изявление. Аз съм много радостна, че имам възможност днес да дискутираме ключовата роля на стратегическото инвестирие за научни изследвания за създаване на работни места, особено в рамките на стратегията 2020. Искам да се съсредоточа върху идеята за общата стратегическа рамка. В съобщението за прегледа на бюджета от миналата година комисията предлага всички инструменти, свързани с научни изследвания и иновации, да се включат в една обща стратегическа рамка. Защото инвестициите през последната финансова рамка се отвоиха и ще възлизат на 7% от бюджета на общността за следващата финансова рамка. Нашите знания се разшириха, ние разработихме нови политики за климатичните промени, конкретни подобрения на живота на нашите граждани, примерно търсене на лекарства за редки болести, които не може да се извърши на, на, на, на национално ниво. Също има много иновации в технологиите за потребителите – Примерно научни изследвания, които създадоха световни стандарти за мобилни комуникации от трето поколение. Също така, 10 милиарда годишно се предвижда за инвестиции до 2014 година, което ще създаде и е, хиляди работни места. Това ще засили и конкурентно способността средствата, които се отделят, трябва да създадат и е, ръст, и създаване, и работни места, и да търсят решаване на предизвикателствата. Тоест всеки е, европеец трябва да е готов да търси най-добрите практики и реформи. Подобно на нашите конкурентни Китай и Штатите, Европейския съюз е, приема, че стратегическия подход към информа... иновациите и научните изследвания е единствения подход за преодоляване на кризата. Но също така трябва да имаме съответни инструменти за това. Те трябва да бъдат достатъчно мащабни, за да решават предизвикателствата, за да създават ръст и работни места и да бъдат конкурентно способни. Ние трябва да водим с примера си, така както искаме и от страните членки да инвестират, да модернизират системите си. Същото трябва да направим и ние с нашите инструменти ние даваме е, гледаш в бъдещето бюджет и е, съответно търсиме е, реалистичен отговор на целите на Европейския съюз. Но също така трябва да търсим и слабостите на нашите програми, за да ги опростим, да бъдат те по-ефективни, да бъдат по-достъпни и по-прозрачни. Според нашия анализ и междинните оценки на седна равна рамкова програма и програмата за конкурентоспособност и иновации, заключенията са, че програмите са твърде раздробени и няма обща стратегия. Т.е. няма достатъчен мащаб, за да се получат е, мащабни резултати. Също има проблеми с прилагането много е сложен процеса на администриране, има различни правила за различните програми, има слаби връзки с приоритетите на стратегия 2020 и предизвикателствата пред обществото. Няма скорост, няма динамизъм на прилагане на резултатите на практика. Няма достатъчно връзка, няма достатъчно взаимодопълняемост, няма достатъчно свързаност, стратегическа свързаност с другите инструменти на структурните фондове и национални програми. А също така няма и достатъчно видимост на резултатите сред гражданите. И именно за това считам, че една обща стратегическа рамка, която обединява европейските изследвания и иновации е изключително важна, защото по този начин ще придобием размера и мащаба, който ще ни позволи да се справяме с предизвикателства на европейски ниво и да създаваме работни места. Също така ще работим и за стратегията 2020 и ще даде възмо... даде възможност да подкрепяме е, иновациите по цялата верига, от е, замислянето им до извеждането им на пазара. Ще можем да покажем също така и как се справяме с основните предизвикателства пред. Е, пред Европа и как се стремим да упростим програмите също така общата рамка ще постигне упростяване, ако се работи по едни правила, а по едни и същи е, информационни технологии. Така ще може да се е, опростят и различните е, видове финансиране, е, използването на бързо отпуснани помощи, целеви помощи, особено за малки проекти, пилотни проекти – но както знаете, научната общност от нас е много критично към някои от тези идеи. Също така трябва да се подобри системата за възвръщане на направените разходи. Много е важно да се направи рамка, която да подпомага иновационни проекти, малки и средни предприятия и търси нови средства на финансиране, включително и частни и публични. Примерно, инструмента за споделяне на риска е, е добър такъв е, вариант. А, структурните фондове трябва да бъдат използвани напълно за развитие на новата поколение на инфраструктура за научни раз... изследвания. Както знаете, аз много държа на упростяването. Трябва да се премахне бюрокрацията, излишната бюрокрация, да направим програмите ни възможно най-достъпни до научните, за научните изследвания. Също така трябва да има и повече доверие в управлението на нашите програми. Затова миналата година приехме съобщение за упростяване на прилагането на европейските програми за научни изследвания. Има краткосрочни, дългосрочни варианти за намаляване на административното бреме. И този документ, госпожо председател, предизвика интензивен дебат между институциите и извън тях. Вие приехте един доклад през ноември миналата година с голямо мнозинство – и той подкрепя голяма част от вариантите, представени в нашето съобщение и дава и допълнителни идеи. Общата стратегическа рамка ще ни даде възможност да имаме по-стандартизирани правила в всичкото финансиране за иновации и научни изследвания, да се възползваме от подобренията и да намалим сложността за участниците в тези програми. Остават на решение няколко ключови въпроса. Първо, как в бъдеще ще се структурират механизмите за финансиране, какви да бъдат приоритетите и какви инструменти да се използват, така че най-добре да се постигнат целите на стратегия 2020. Е, заинтересуваните страни ще бъдат консултирани посредством един широка програма за консултации, преди да бъдат финализирани законодателните предложения. Тези консултации ще започнат с зелена книга, където ще се формулират основните въпроси. Консултацията ще се проведе до май и ще се обобщи на 10 юни. След това вече законодателните предложения се предвижда да бъдат прияти през края на 2011. Естествено, ние имаме нужда да подкрепи от страните членки, за да има политически тласък за политиката за конкурентоспособност и иновации и това ще направи и съвета скоро. Ние ще имаме и позиция по комисията за новата програма за научни изследвания и, и иновации в рамките на дебата за многогодишната финансова рамка. Благодаря. Благодаря. Сега продължаваме с въпросите на политическите групи. Всяко от тях ще има по 4 минути, за да го зададе. Мария Кавайо от името на НП. Share. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Най-новият доклад за основните параметри в научните изследвания не ни дава данни за състоянието, в което се намират научните изследвания в Европа. 80% от научните изследвания се извършват извън Европейския съюз. От особено голямо значение е да обърнем посоката на тази тенденция – Новото поколение проекти ни дават възможност да реформираме цялата система за научни изследвания и иновации в Европа. От значение е да предприемем решителни действия сега. В противен случай стратегията 2020 няма да може да преобърне нещата. За да постигнем успех, първо трябва да осигурим адекватно финансиране, второ да осъществи мерките по триъгълника на знанието и трето да упростим значително структурата както на научно-изследователската дейност, така и на правилата за финансиране. Като вземем предвид всички тези фактори, ще задам три кратки въпроса. Първо, нивото на финансиране, което е необходимо за изследвания и иновации, за да постигнем заложените цели. Какво ниво на финансирането според комисията ще бъде необходимо за научно-изследователски и иновационни програми? Госпожо комисар, споменахте, че финансирането на научно-изследователската дейност ще трябва да достигне определено ниво до 2013 година. Но каква, какви средства са заложени за другите области от триъгълника на знанието? Следващият ми въпрос е свързан с максимално най-добрата интеграция на различните програми, например рамковата програма и програмата за конкурентоспособност и иновация. Можете ли да ни опишете общата рамка, която според комисията ще е подходяща за това интегриране? Третият ми въпрос е свързан с упростяването и се състои от две части. Първо, комплексната структура на европейските програми, както и многобройните изследователски агенции и институции представляват особен проблем за малките и средни предприятия, които кандидатстват за финансиране на научно-изследователска дейност. Въпросът ми е как може да се опрости тази толкова сложна структура? Как можем да разработим по-проста рамкова програма, така че да е по-лесно за заинтересованите лица да кандидатстват за финансиране? Втората част на въпроса ми е свързана с процеса на упростяване. Следващото поколение научно-изследователски програми трябва да се основава на упростяване, доверие и правна сигурност. Как комисията смята, че могат по възможно най-добрия начин да се гарантират тези ключови принципи в рамките на осмата рамкова програма. Председателката, благодаря ви. И Вайло Калфин, 4 минути. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, както изтъкна току-що колегата Кавайо, трябва да вземем предвид поне две неща. Първо да обърнем посоката на отрицателните тенденции, които се наблюдават в момента в Европа. И второ да трансформираме резултатите от научно-изследователската дейност в конкретни постижения. На тези две цели трябва да се основават всички мерки в областта на научните изследвания. Във връзка с това имам редица въпроси по отношение на постигането на тези цели. Говорихте за общата стратегическа рамка за научни изследвания и иновации. Това звучи чудесно и много амбициозно. Но въпросът ми е какъв размер на финансирането трябва да се предостави? Трябва ли да има обвързващо изискване за отпускане на средства? Какви стимули трябва да се предоставят на публичния и частния сектор, за да инвестират в научни изследвания? Второ, упоменахте, че има проблем с ниското ниво на публичност на проектите. Същевременно обаче трябва да помислим и за възможности за по-малките компании да се възползват от резултатите от научно-изследователските проекти. Не смятате ли, че трябва да заложим на това за сметка на по-широко мащабни проекти? Друг въпрос, който обсъждаме тук в парламента във връзка с промените в финансовата нормативна рамка е опростяването. Това опростяване трябва да се състои не само в създаването на единни правила, но и в намаляването на административния товар. При това трябва да вземем предвид и какъв е рискът, свързан с научно-изследователските проекти и каква е, какво е допустимото ниво на риска от грешки. Говори се, че то трябва да се понижи в бъдеще. Що се отнася до финансирането на изследванията и иновациите в бъдеще, смятате ли, че трябва да залагаме на широкомащабни проекти. В момента сме свидетели на увеличаване на средствата по ИТЕР, но това става за сметка на други проекти. Смятате ли, че би било добре да се заложи отделно перо за по-големите, по-широкомащабните проекти? И от друга страна, да се заделят отделно средства за изследванията и иновациите в Европа. Благодаря. Ян Гебранди от името на АЛДЕ. Благодаря на госпожа комисаря. Знаем, че знанията са, може би, най-важният капитал, който имаме в световен свят на конкуренция, дори по-важен от ефтиния работен труд. И в момента трябва да се безпокоим от това, защото видяхме последните цифри, предоставени от Европейската комисия и подобна тенденция се вижда и в други данни. Една холандска компания, която е била на път да произвежда електрически превозни средства, банкротира и, се, и е купена от е, китайци. Тази компания години наред е инвестирала в технологии, в научни изследвания, така че и това толкова важно, економически важно знание отиде извън границите на Европейския съюз. Та, това са ключови въпроси за европейската економика и затова те трябва да бъдат ключови елементи от европейския бюджет, поне аз така смятам. И смятам, че подобни съображения трябва хоризонтално да се интегрират във всички политики. Тоест не само да подкрепяме земеделските стопани, а да подкрепяме научни изследвания за земеделие. И искам да ви попитам какво е вашето мнение по този въпрос. Комисар Ротингер днес сутринта каза, че е, научните изследвания са проблем за бюджета и аз напълно се съм съгласен с него. Какво мислите вие по това, като се има предвид, че има страни членки, които искат да замразят европейския бюджет? Каква е ролята на европейския бюджет за това да се заделят повече средства за научни изследвания в Европейския съюз? И накрая, Възможността за поемане на средствата в Европейския съюз. Това проблем ли е за освояването на средствата? Имаме ли проблем с това, че в момента има твърде много европейски пари? Аз лично не мисля, но ми е много интересно да чуя вие какво можете да ни кажете. И е, какво бихме могли ние да направим, за да повишим капацитета си за освояване на средствата? Благодаря сега Хелга. once again, thank you, uh, dear Commissioner, for your благодаря, госпожо комисар, за ангажимента, който поехте в речта си. Според мен решенията във връзка с изследванията и иновациите са сред най-ключовите решения, които трябва да вземем, като се вземе предвид ожесточената конкуренция с страни като Китай, Индия и Бразилия. За Европейския съюз става все по-трудно да се конкурира с тези толкова бързо развиващи се економики. Току-що ни бе изложен и пример за това на какво е способен Китай, когато има възможностите за това. Говорихте за предоставянето на по-добри възможности за научни изследвания, но също така и на по-добри възможности за извличане на ползи за европейските граждани. Що се отнася до европейските партньорства за иновации, то мисля, че е добре да се въведе обслужване на едно гише, т.е. да се създаде една организация, към която всички да могат да се обръщат, когато кандидатстват за финансиране. Това много значително ще улесни цялостния процес. Вторият ми въпрос е свързан с правата на интелектуална собственост и общностния патент. Имаше много добри аргументи за въвеждането на подобен патент, за това защо ни е необходим. Бихте ли могли да ни дадете повече информация за реализирането на този проект. Искам да подчертая, че така наречената творческа индустрия е много важно действащо лице по отношение на създаването и реализирането на идеи. Тя играе и важна роля по отношение на малките и средни предприятия. Затова смятам, че трябва да бъде включена в стратегията за иновации и творчество на ниво Европейски съюз. Ще се върна на въпроса на Салвадор за Европейската, Европейския институт за иновации и технологии. Ще се спра и върху нещо, което каза комисар Етингер тази сутрин, а именно, че не трябва да се конкурират финансирането на ИТЕР и финансирането на научните изследвания. Но като погледнем бюджета на Европейския съюз, става ясно, че е на лице такава конкуренция. Какво е вашето мнение по този толкова сложен въпрос? Председателката. Я, пите. Дякую, пани председателкиня. Ваш... Вашият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че в днешно време повечето средства за иновации и развойна дейност са от националните бюджети. Ако през следващия бюджетен период разходите за този сектор се увеличат, Европейския съюз няма да инвестира повече средства от това, което инвестират държавите членки. Във връзка с това възниква въпросът за приоритетите на Европейския съюз и приоритетите на държавите членки. Доколко тези приоритети подлежат на координация? Как Европейската комисия си сътрудничи в това отношение с държавите членки, за да може инвестициите да отиват в най-перспективните области. Какво възнамерявате да правите в това отношение? Как можем да съчетаем интересите на държавите членки и на Европейския съюз в областта на иновациите и изследвания? Това е много важна задача комбинираните източници на средства от националните бюджети и европейския бюджет и влагането на средствата за онова, което е важно за нас. Председателката в момента не виждам никого от Обединената левица, но госпожа Андреас от е, Европа на свободата и демокрация. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, колеги. Има един филм от Холивуд, който сега върви по кината, наречен Социалната мрежа. Кър... Отлично разказва как се случила техническата революция в една култура на поемане на риск с рискови капитали за инвестиции на млади започващи компании. А освен това, във филма виждаме, че революцията на интернет се случи, защото а, се осъществи връзка по мрежата между университети и образователни институции и е, научни лаборатории. И затова искам да а, коментирам. Аз смятам, че не се използват достатъчно възможностите на образователните институции. Тоест, ние, на нас ни липсва културата и идеята да се създават а, мрежи, да се обединяват а, източниците ни на инфо, иновации. И моят въпрос е – Европейските е, проекти трябва ли да бъдат финансирани на базата на е, не трябва ли да бъдат финансирани на базата, базата на резултати, а не на дейности? В Штатите се прилага метод, където проекта се документира спрямо очакваните резултати. И Съответно се провежда наблюдение научно-изследователските институти и университети се оценяват по своите резултати. Ако те не са продали никакви резултати на практика, те биват изваждани от списъка на образователни заведения, които се финансират от държавата. Защо ние не предприемем подобна схема? Защо не си задаваме въпроса какви са резултатите от парите, които ние разходваме за научни изследвания в Европа? Благодаря. С това приключиха въпросите от политическите групи. И понеже всички бяха много дисциплинирани с времето, сега госпожа комисарът ще може да отговори до 6. Тя има време по принцип до 6 без 15, тъй че сега ще отговори. Сега ще прочетя списъка на следващите оратори. Лена Ек, Маркус Пипа, Марит Паулзен, Ива Скотманис и Мерит Мекинес. И Мата Андриасен. Ja. Това са ораторите. Добавям и тези, които сега вземат думата. Заявяват думата. Но нека сега комисарят да отговори на първия кръг от въпроси. Благодаря, благодаря на всички, които зададоха въпроси. Голем... Въпроса за големите инфраструктурни проекти. ИТЕР, Галилео, глобалната система за позициониране. Миналият февруари се сблъсках именно с това толкова сложно досие ИТЕР, когато взех поста си. Не бе управлявано това досие така, както аз бих поступила. Е, страните членки са се отдръпнали на заден план, дали са, оставили са на комисията да се занимава с това, така че имаше проблеми и с управлението, и с финансирането. И ние започнахме да решаваме проблемите по управлението, направихме смяна на структурите в Барселона, поискахме от международните е, институции да си поемат също своите функции, да сложат проекта на здрава нога по отношение на управлението. А проблема обаче с финансирането винаги върви по пътите ни, имаме проблеми там. Дискутирахме преди коледа, но за съжаление се получиха известни пречки именно в парламента, което после затрудни нашата работа. Трябва да продължим дискусиите. И аз си извадих полки. В смисъл, че Откакто съм в комисията, аз настоявам за целенасочен бюджет за големите инфраструктурни проекти. Не можем да управляваме сами тези проекти, нямаме опит, обаче опита ни показва, че всеки път, когато не достига бюджета, страните членки се обръщат към комисията и не можем да позволяваме тази ситуация да продължава. Затова аз абсолютно смятам, породено от е, отчаянието ми с проекта ИТЕР, е, че по този начин трябва да процедираме в бъдещето. Е, опростяването нивото на финансиране и какво трябва да бъде то. Както каза госпожа Кавалио правилно, във всички свои публични изявления съм настоявала да имаме финансиране поне на нивото на 2013, което не означава, че бих посрещнала финансиране, което да надвишава това ниво, но мисля, че преди всичко когато оглеждаме програмите за научни изследвания, трябва да можем да докажем на всички, на гражданите, на данъкоплатците, че ние разходваме пари на европейско ниво единствено, когато те носят допълнителна полза спрямо това, което се разходва на национално ниво. И че не искаме раздробяване, не искаме да се дублира финансиране не, тря... не да има много различни отделни научни изследвания. Аз бях тук на едно изслужване. Не да се изследва една и съща бактерия в повече от 80 различни е, лаборатории и всички да получават финансиране за техните изследвания. Не бива да се върви по този път от тук нататък и затова определено смятам, че трябва да съчетаем и да координираме е, работата ни на европейско ниво, да го я опростим и да дадем е, правна сигурност на е, клиентите ни и на заинтересуваните страни. И Именно общата стратегическа рамка ще ни даде възможност да направим това. Също така считам, че е много важно да се справяме и с спешните случаи, когато се налагат иновации. Тази седмица ще се дискутира иновацията на най-високо ниво между ръководителите на правителство и държави и се надяваме те да ни подкрепят в нашата работа. Но също две, два други основни момента. Първо, критериите за иновации – да има ясни накласации, кои страни се справят добре, кои не. И също на фона на изказванията на президента Обама от миналата седмица за състоянието на Съюза по отношение на иновациите. Мисля, че научни, финансирането на научни изследвания на базата на резултати е много важно и именно това трябва да търсим. А Имен, а освен това и научната общност си задават един много голям въпрос по този, за този подход. Така че ние не можем да процедираме нататък без да дискутираме въпроса с тях и да ги убедим, че трябва да вървим нататък. Така че трябва да отчитаме този момент е, на тяхното мнение. Ние нямаме култура за поемане на риск в Европейския съюз, а именно такава е културата в Штатите и виждаме резултатите, виждаме как те се движат напред непрекъснато и ние непрекъснато се опитваме да ги догоним. Но до момента ние всъщност не е, разглеждахме примери като този, който ни се разказа сега за Холандия. Подобни случаи се случват в целия Европейски съюз. Компании, стратегически инсталации се купуват от китайците, примерно. Те ни дишат във врата. Преди 5, до, преди 10 или преди 5 години дори не допускахме, че те ще се развият толкова бързо, колкото се случва това. Те действително са тропат на задната ни врата. Така че трябва да се справим с това по стратегически начин, т.е. да поставим предизвикателството пред всички политически е, лидери. Въпроса за освояването, капацитета за освояване на средства, имаме ли проблем? Както знаете, ние правим една подборка средно един проект от три. А, докато един от два а, дава достатъчно а, качество, т.е. ако имахме повече пари, щяхме да можем да финансираме още по-голям брой от тези добри проекти, които остават неосъществени, защото няма финансиране. Общата стратегическа рамка, аз много държа на нея, защото в момента има стои, стотици малки инструменти, проекти и така нататък – без никакво ниво на координация помежду им, без хармонизация на правилата и на процедурите. Така че едно малко или средно предприятие кандидатства пред комисията, търси финансиране, иска програма по, по програмата за конкурентна способност, иновации или за други и трябва да мине през хиляди нива а, ние трябва да имаме един главен вход, едни правила, идвате, малко и средно предприятие, доказвате, че ще правите това и получавате финансирането. Това е основна, огромна крачка в упростяването. Така че няма защо само да си говорим за упростяване, а трябва да докажем с нашите действия, че упростяването може да се случи. И административното бреме, което отблъсква хората от комисията в момента, ще бъде значително намалено, за да ги привлече обратно тези хора. И сега знам, че комисията от дълго говори за упростяване. Аз бях в сметната палата 10 години преди това и там не неколкократно се изтъкваше, че упростяването е, е въпрос, който трябва да бъде разгледан много сериозно от Европейската комисия. Така че стратегическата рамка върши и нещо друго. А именно това, което аз наричам семейството на научно-изследователската дейност. То включва редица области за разходи. Независимо от конкретната област обаче, тя може да стане част от общата стратегическа рамка. Европейският институт за иновации и технологии бе създаден от Европейския съюз, бе заделен бюджет от 300 милиона евро за подпомагане на проекти в областта на иновациите и образованието. Този институт получи и определено ниво на автономия, за да може да се интегрира той в общата стратегическа рамка, трябва да има възможност да работи по първоначално заложените му цели. За тази цел този орган не трябва да е нещо като детето сираче на комисията. Той трябва да продължи да работи в условията на независимост и автономност. Трябва да гарантираме неговото развитие по съгласуван и последователен начин в съответствие и с първоначално предвидената цел. А що се отнася до общностите с знание и иновации в областта на енергията, то това е единственият модел на обслужване на едно гише за осигуряване на устойчива енергетика. Целта на тази структура е да обхване цялата верига по създаване на добавена стойност от производството до пазарното проникване. Тази структура е един чудесен пример за това, което възнамеряваме да реализираме като цяло в областта на иновациите и изследванията. А що се отнася до финансирането на изследванията и иновациите, мисля, че има известна синергия между специално заделените за това средства и средствата по структурните фондове. Много е важно средствата по структурните фондове да ни послужат като нещо, което аз наричам стълбище към отлично качество. Тези фондове имат огромен потенциал за постигането на добро качество, в областта на иновациите и изследванията. Знаем, че в много държави членки има чудесни изследователи, чудесни учени, но те няма да могат да се задържат там, ако не им бъде предоставена необходимата адекватна инфраструктура трябва да подкрепим именно задържането на този потенциал в държавите членки. Трябва да насърчаваме постигането на добро качество в целия Европейски съюз. Много е важно да се преодолеят и разпокъсаността, мултиплицирането на органите и структурите липсата на съгласуваност между действията на ниво Европейски съюз и на ниво държави членки. Според мен на ниво Европейски съюз не трябва да предприемаме действия, които най-добре би трябвало да се предприемат в държавите членки когато нещо се предприема на ниво Европейски съюз, трябва да се гарантира и постигането на допълнителни ползи. С други думи, не бива да предоставяме финансиране само заради самото финансиране, а за да генерираме добавена стойност за нашите граждани. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Виждаме с колко така лична ангажираност и решителност говорите. Имаме нужда точно от такъв човек. Току-що чухме комисарят Калас и накрая на сбогуване му казахме, че когато трябва да се борим в съвета за бюджета си, за бъдещия си бюджет, ще разчитаме комисията да е наш съюзник точно така решително, както сега се представихте вие. Това е чудесно. Започва следващия кръг от въпроси Ангелика Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, първо много ви благодаря. Много останах доволна, че повторихте за големите проекти като Галилео, които искате да поставите на солидна финансова база. Тук имате пълната подкрепа на парламента. Радвам се, че и по отношение на упростяването имате сериозни намерения Искам да попитам две неща. В първоначалното си изявление споменахте, че анализът сочи, че се насърчават множество малки, но не непременно ефективни проекти. Затова искам да кажа следното. Смятам, че за в бъдеще все пак в осмата рамкова програма трябва да се насърчават не само големите проекти, защото този Европейски съюз всъщност живее и от множество по-малки проекти и те се нуждаят от подкрепа. Затова искам още веднъж да уточните мнението си ще се насърчават ли малки и средни предприятия, университети и висши обществени заведения, ще могат ли да се ползват от европейски пари? И втори въпрос, говорихте много за по-добра координация между националните проекти с Европейската рамкова програма. Тук ви подкрепям също. В това отношение са поемани редица инициативи на времето се говореше за съвместното разработване на програми именно за координиране на европейската с националните програми. Какво стана с тази идея и имате ли сега нови идеи, особено във връзка с упростяването, за да се предотврати това на национално ниво да се финансира онова, което би трябвало да се финансира от европейски средства. Следващ оратор Рика Манер. Госпожо председател, благодаря на комисаря за интересните отговори и изявления. Наистина е много важно, за да имаме а, успешна иновационна политика, да сме в състояние да съчетаваме различните сектори на политиката. Забелязвам, че политиката в областта на иновациите е не просто продължение на политиката в областта на развитието и напротив, работи се последователно. До сега не бяхме особено успешни в това отношение. Преди всичко е, ние се нуждаем от иновации на базата на изследвания, но същевременно виждаме, че в голямата си част иновациите идват от практиката. Какво искам да кажа? Тези иновации много често се осъществяват в фирмите. Ето къде трябва да насочим повече средства. От някои въпроси вече стана ясно, кохезионната политика е много важна. Не можем да имаме политика в областта на изследователската дейност в цяла Европа, без да имаме добра кохезионна политика. А с инструментите на политиката за сближаване могат да се изградят европейски мрежи за контакт, центрове за знания и а, иновации. Във връзка с това искам да, да поставя няколко въпроса. Първо, как можем да се възползваме от ресурсите на... Т.е. как можем да се отличаваме от ресурсите на регионите, да се отличаваме от конкуренцията, да създаваме бизнес платформа, така че да има привличане и извън Европа и как можем да разработваме конкретни продукти, адекватни на начина на живот. Говоря за системни иновации, иновации в услугите, защото ни е необходимо по-тясно сътрудничество по определени програми. Ако говорим за регионални програми, те непременно трябва да бъдат обвързани с изследователски програми. Има още много да се прави в тази насока. Това, което искам да чуя от госпожа комисаря е как можем за напред да насърчаваме повече иновации на базата на практиката. Раймер е следващия. Благодаря. Благодаря и на госпожа комисаря така за много приятните за слушане отговори. Съгласен съм с това, което се каза относно прозрачното финансиране на големите проекти, за които трябва да се постигне консенсус и за които трябва да има яснота до приключването им, т.е. те да не бъдат зависими от формирането на бюджета. Госпожо комисар, освен ИТЕР и Галилео, нещо друго хрумва ли ви, което може да се финансира по този начин? На второ място смятам, че докладът Карвалио е много така полезен по отношение на упростяването, защото а, средите на учените понякога се ужасяват от това, което им се иска като административно бреме. Вие сте от сметната палата. А, изследователските проекти получиха наскоро жълт картон. Не е ли по-добре след като има предложенията на комисията за опростяване, да се движим към зелената карта преди да поискаме повече средства, макар че всички сме съгласни, че прагът е 3% и по този повод. Ако говорим за 3%, между другото, моите комплименти за чудесните работни документи, които секретариатът е подготвил днес. Та, ако видим къде сме е, в сравнение с останалите страни в света, това са под 2% от брутния национален продукт, т.е. Е, около 1% не достига на Европа, а това никак не са малко пари когато говорихме за седмата рамкова програма. Смятате ли да представите общ анализ за нея, в който да се окаже как може да се съгласуват проектите така, че да има и субсидиарност и допълнителна европейска полза. И втори елемент данъчна политика или други мерки могат ли да подпомогнат развитието в тази насока? И последен въпрос на базата на досегашния опит. Има ли специфични програми, за които така съставяте, да речем, един вид хит листа за бъдещето, за които си струва, че да се инвестира? Лена Ек. Um, Благодаря, госпожо комисар. Като координатор в ИТЕР имам няколко бележки по вашите отговори и няколко кратки въпроса накрая. Първо, твърде малко, забележително малко координация има между стратегията 2020 и рамковата програма и други политически програми, които имаме. А за одита, не мисля, че трябва да търсиме повече доверие, а по-скоро чисто практически одит за, относно резултатите за упростяването. Някои от е, програмите водат до отчаяние именно от е, съществуващите разпоредби. И е много интересно да се види как е, хората използват всичкия си талант и творчество, за да постигнат отговори, когато в разпоредбите не се съдържат. Аз много подкрепям вашата идея за стратегическа рамка, стига да не се базира на настоящия регламент, защото това ще бъде прекалено. В ИТРЕ проведохме едно изслушване за упростяването. И като видите статистиката, сравните Европа с Штатите – единствено за публичното финансиране, а ако се добави и частното финансиране, разликата е огромна, гигантска. Именно това трябва да се помисли. Има ли е възможност да се увеличи частното финансиране? Индустрията намали инвестициите си с поне 18% в последните 10 години, което е точно обратното на това, което търсим. Така че е, нашата комисия, Шуре, смята, че е изключително важно да има упростряване. Проект ИТЕР. Проблема е, че там този проект се е, регулира от е, договора Евроатом, а ние даваме парите. А ние трябва да се решават тези неща от тези, които дават парите. Та, трябва да търсим как да се управлява ИТЕР и да се търси резултати. Не искаме да се хвърлят пари, ей така. И какво е вашето мнение по този въпрос? Какво е вашето мнение за информациите? по, на мрежата не можем да получим информация за програмите за научни изследвания. И последно, напълно споделям вашето мнение за Европейския институт за технологии. Той действа и то много с практически резултати. Сега Марко Спипа, моля. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, благодаря за многото добри идеи, които изложихте. Имам два въпроса. Първият е свързан с по-добрата координация между изследователската политика и структурната политика. В много региони сме свидетели на примери за провеждане на европейска политика за постигане на отлично качество, например в областта на висшето образование. Подобни центрове се създават в редица европейски университети. Те се финансират от структурните фондове. По този начин финансирането на научно-изследователската дейност, волята за научно-изследователска дейност се реализират в отделните региони с помощта на структурните фондове. Мисля, че в бъдеще можем да използваме този механизъм в по-широк мащаб в рамките на рамковата програма за научни изследвания. Въпросът ми е свързан с това как би могла да изглежда една система на взаимна координация между Европейския фонд за регионално развитие и рамковата програма за научни изследвания – на какво ниво можем да поемем ангажимент за координирането на тези две области на дейност. Вторият ми въпрос е свързан с упростяването. Разполагаме с редица програми, но един представител на средно предприятие, например, иска да бъде обслужен на едно гише, когато кандидатства за финансиране. Къде е обаче това гише? В Брюксел ли е то или в съответния регион? и кой седи зад кишето и взема решенията. Как точно конкретно си представяте постигането на това упростяване? Председателката, благодаря ви. Следващият оратор, госпожа Паулсън. Благодаря ви. Ще поставя някои въпроси, които може би не са насочени конкретно към госпожа комисаря, а към нашите колеги тук. Да вземем за пример конкурентоспособността в Европейския съюз. Нека помислим и за многобройните предизвикателства, пред които сме изправени. На първо място измененията в климата. Европа определено се ползва в пред... с предимство в тази област. Водещата ни роля в света ще продължи и в бъдеще, тъй като сме един от най-добрите производители на храни в света. Мисля, че трябва да се провежда научно-изследователска дейност в тази област, като трябва да се очертаят няколко ключови въпроса, като например намаляването на емисиите на въглероден двуокис и въвеждането на нисковъглеродни технологии. Тези два аспекта трябва да се вземат предвид при производството на храни. Трябва да обърнем внимание и на съхраняването на земеделските продукти. В тази област трябва да постигнем по-голяма ефективност. Трябва да използваме и по-ефективни пестициди в селското стопанство. Ето това са областите, в които трябва да се инвестира за научно-изследователска дейност. за да можем да контролираме и цените. Трябва да инвестираме и в биотехнологиите. В момента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 държат 90% от пазара на биотехнологии в областта на земеделието. Необходими са ни мащабни инвестиции, които да предоставим на независими изследователи и изследователски органи. Така те ще могат да се съсредоточат върху биотехнологиите, да разработят култури, от които хората наистина се нуждаят, а не само култури, които носят висока печалба. Как да инвестираме в подобни дейности? Трябва ли да обвържем тези средства с бюджета за селско стопанство? Ето това са някои практическите проблеми, на които трябва да се посветим. Председателката благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Искам само да спомена някои неща, които ме изнервят. Когато видим във вашия документ на страница 6, виждаме 96,2 милиарда е публичното финансиране. Много по-малко от Япон или Китай. И въпросът е, когато се плаща от публични финанси, гордо толкова колкото щатите, тогава трябва да получаваме резултати. Въпросът е как се концентрират парите. Сега, коментира се частните финансиране, но как да се пресмятате? Получихме абсолютно две различни цифри за страните членки. Може би трябва да има някаква рамка, по която да се съди колко, на колко възлиза това частно финансиране. В края на октомври миналата година имаше една презентация за успеха на научните проекти. 21%. Това е абсурдно много е различно. Различно е, също така са и критериите за структурните фондове и за фондовете за земеделие. А от 2000 година вече в общата европейска среда може да се правят консорциуми по цяла Европа и бях много изненадан. От 2007 до 2009 200 25 000 участници участват в тези проекти, много малки е, и средни предприятия. Но е, смайващото е, че успеха не е свързан с източника на финансиране. Значи, ако на национално ниво се отделят малко средства, а се направят добри консорциуми, резултатите са също толкова добри, колкото ако се отделят повече средства, но не е ефективно. Това е много интересно заключение. А също въпроса за покриването на структурните фондове и седма рамкова програма. Понякога учените използват структурните фондове, защото е по-лесно да получат е, парите от там, а не от седма, седма рамкова програма, защото бюрократи съдят за проектите там, а не учените. И а, е, системата ясна ли е, добра ли е, не е ли? За мен това не е ясно. Сега Мери Магинес, моля. Благодаря. Благодаря на господин комисаря. Съжалявам, че не чух уводните думи. Може би всички тук в залата са наясно с рамковите програми и как те действат. Аз се опитвам да разбера този въпрос. Той е много сложен. И много се надявам, да успеем да сменим те, терминологията. Вече почва да ми се повдига от думата упростяване и всички дискусии за земеделие. Много хора биха се включили, ако можеха да разберат как точно се прави. Та, въпрос е, има ли най-добри практики в някоя страна членка за обслужване на едно гише в някой сектор? Може би, ако приложиме тази практика, ще получим по-ефективен резултат. А за координирането на научните изследвания смятам, че това е изключително важно. Аз бих подкрепила вашите усилия да бъдат по-добре свързани учените в Европа. Мисля, че върви в, върви в тази посока. И въпросите ми се отнасят е, благодаря на господин Посен, че започна въпроса за земеделското производство. Мисля, че всички развиващите страни не инвестират в научни изследвания и прехвърляне на знанията в селското стопанство. Мисля, че особено много не сме, нищо не сме постигнали в това отношение. Искам да чуя вашето мнение. А, също въпроса за свързването на директните плащания на земеделците с научните изследвания. В края на кращата 50% от фермерите в Европа освояват среща и трябва да мислим да не правиме този бюджет лесна цел за всички атаки Знам, че много колеги ще се противопоставят, но в края на краищата тази биоекономика, знам, че комисията много работи за тях. Трябва да мислим, трябва да търсиме начин да има повече привлекателност за тези научни изследвания. Председателката благодаря. Марта Андреасен. Is it working? Uh, seven years ago, when uh, преди седем години, когато Европейският парламент и комисията изготвяха многогодишната финансова рамка, по която работим днес, мисля, че повечето от исканията, които бяха представени, са същите, като исканията представени днес. Използвахме същите думи на предвид стратегически, ръст, добавена стойност, заетост. Нямаме ясни показатели за това, доколко всяка от реализираните до момента програми е постигнала успех. Реалността обаче показва, че днес нямаме заетост, нямаме растеж и сме изправени пред сериозна економическа криза. Всяка година публикуваме отчетни доклади. Според данните от тези доклади се наблюдава високо ниво на нередности. И това според мен е доказателство за не толкова големия успех на програмите. Въпросът ми към вас е какво ще се промени този път? Представили сте предложения за 2014 година. До тогава има още цели 3 години. А пред економическата криза и липсата на заетост сме изправени днес. Така че, какво ще се случи през идните 3 години? Какво ще предприемем? Или просто ще чакаме да дойде 2014 година и тогава да решим проблемите на Европейския съюз. Не би ли било по-ефективно да се опитаме да координираме политиките на държавите членки, без обаче да се опитваме прекалено да ги централизираме? Определянето на нивото на координация и централизация – според мен е от ключово значение за научно-изследователската дейност и иновациите като фактори, оказващи влияние върху економическата криза. Председателката благодаря. Джеймс Елис. Благодаря. Три коментара имам, които подемат много от изказванията на колегите, но малко в различна посока. Споменахте въпроса за европейската добавена полза. От много кон... различни контексти обсъждаме това понятие днес на срещата на нашата комисия. Може ли да ни представите вашите мнения преди да фиксираме финансовата перспектива? Има ли оценки за предходната финансова перспектива и програмите? Какво смятате вие, че е успех и какво е неуспех по отношение на предоставянето на допълнителна полза за Европа? така че ние да сме наясно дали да се влагат пари в нещо, което е ясно, че няма смисъл, т.е. да си изведеме, извадим пулка от предишните проблеми. И второ въпрос с оправотостяването. За всички е ясно, че над 13 хиляди от 300-те хиляди учени а, са заявили на мрежата, че няма да участват в следващата финансова програма заради условията, под които са принудени да работят. Знам един мой избирател, който е коми... коментирал, че сега а, има една, ед... един последващ одит на техен проект, който ги кара да връщат парите. Та, как е, ще успеете да мотивирате тези учени да сътрудничат? Защото ако ги няма тези хора, колкото и пари да имате, те няма нищо да свършат. И също, е, в съвета в момента доста има съпротивление срещу упростяването, защото страните членки нямат желание да се постигне много. И какво смятате вие и с опита си от Сметната палата за смяната на финансовия регламент? Знаете, че мнозинството е за смяна на този регламент, но е, Комисията по бюджетен контрол счита, че в момента в който се потърси смяна на правилата, се сблъскват с много препятствия. А документа, който ни раздадохте днес, виждаме, че в кохезионните фондове се харчат много повече пари за научни изследвания, а реално ние би следвало да разходваме средства не от кохезионните фондове, а от програмите за научни изследвания, за да се постигат отлични резултати. В интерес на истината трябва да обсъдим въпроса какво е приложимо и съвместно с кого в областта на изследванията има и доста залежали средства, просто защото няма необходимия персонал. За това, според мен, обратът трябва да започне с реформиране на статута на персонал. Комисията се опита, опитва да делегира много неща. Тенденцията е това да продължава нови модели, виждаме публично-частни партньорства, които обаче днес сработват. Сега пък се делегира на банките, на инструменти за финансиране. Аз а, така съм в комисията по промишленост и развитие и изследвания и бих казала, че това е опасна тенденция. Така че въпросът е какви изисквания ще се отправят и към персонала, освен към финансирането. Благодаря, Тереза. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно слушах казаното от колегата, която говори преди мен. Аз съм на същото мнение. Макар, че закъснях, госпожо комисар, защото и ИТРЕ е комисия с много и сериозни задачи. Не можах да се откъсна. Не знам кои от най-важните моменти вече са обсъдени, особено за ролята на малките и средни предприятия и така нататък. Но чух някои неща и имам въпрос. А, не ставаше не стана дума до момента за човешките ресурси. Защото колкото и пари да имаме, ние се нуждаем от научни работници, които са добре а, образовани. В момента ни трябват още 7000 такива учени, ако искаме да си осъществим целта. Освен това, трябва да има единно, единен модел на кариерно израстване на учените, за да бъде привлекателна просве, а, е, а, е, кариерата за тях, за младите хора. Имаме програмите Excellence. Мисля, че се доказа, че в определени държави членки има разпределение на знанията и интелигентността, което е равномерно. Не се делят нещата на мъже, жени, юг, север и така нататък. Това, което е важно да се знае, е, че средствата се концентрират в определени страни. А може би трябва да се помисли и за повече подкрепа за жените, жените учени. Та, въпросът ми е какви нови средства се предвиждат за да се откликне на тази необходимост от учени в Европа и освен това как можем да постигнем целите на двете програми Excellence. Те са две важни програми с важна роля по отношение на бъдещето. Говоря за цялата тази ос е, иновации, изследвания, развитие. Европейски институт за иновации и технологии, да, всички сме съгласни, че трябват повече средства за него, за да постигнем целите си. Обаче имаме и програмата СИП за конкурентоспособност, иновации и прогрес. Председателката, леко пресрочихте времето, само с 50%. А освен това, Тереза спомена, че знанията и интелекта са равно разпределени само между мъже и жени и север и юг. Аз не съм съгласна с нея. Госпожо комисар, имате възможност да отговорите включително и на този въпрос. Благодаря ви. Благодаря ви за много показателните въпроси, които поставихте. Ще се опитам да отговоря в реда, в който бяха зададени. Що се отнася до съвместната програма, то в нея са обединени усилията на няколко държави членки. Тя представлява добър пилотен експеримент, изисква обаче много а, изявена воля за координация. Държавите членки се ползват с подкрепата на комисията в това отношение. Смятам обаче, че те трябва да поемат ясен ангажимент, в това число и финансов, за да допринесат за успеха на програмата. По отношение на ИТЕР е, дадох вече много подробен отговор. Знаете какво е становището ми по въпроса, както и по отношение на големите инфраструктурни проекти, подкрепени от комисията. За тях е необходимо заделянето на целенасочени средства. Не трябва отново да се повтаря това, което се случи с ИТЕР и Галилео. Разбира се, комисарят Барние отговаря за патента на Европейския съюз, европейския патент. Комисията ще предложи ново законодателство в областта на европейския патент. На 14 декември бе прието предложение за прилагане на засилено сътрудничество в тази област. Очаква се решението за прилагане на механизма на засилено сътрудничество да се приеме в рамките на унгарското председателство, предполагаемо на заседанието на съвета през март. Доколкото разбирам, ресорната комисия вече е заявила, че се обявява за механизма на засилено сътрудничество. Реалността сочи, че разходите за европейските дружества са поне с 20% по-високи в сравнение с тези за американските фирми. Става дума за разходите по издаване на патенти. Така че ако системата се промени, това ще има значително въздействие най-вече върху малките и средни предприятия. По въпроса за иновациите, още в първите отговори казах, че имаме много добри средства за укрепване на иновационните партньорства. Трябва да съкратим за тази цел отрязъка от време между разработването на продуктите и пускането им на пазара. Програмите за предприемачество и иновации ни помагат да се справим с предизвикателствата в днешното общество. Те ни дават и възможност за прилагане на стратегически подход, който е от основно значение за стратегията Европа 2020. Вместо да предоставят нови средства, тези програми целят повишаване на синергията и координацията между вече съществуващи програми. Тези програми за предприемачество и иновации не са нов инструмент. Аз се обявявам категорично против създаването на нови инструменти само заради самите инструменти. Поддръжник съм обаче на идеята да се вгледаме в тези инструменти, с които вече разполагаме. Не означава това в никакъв случай, че някои от тях трябва да бъдат премахнати. Ако поставим всички съществуващи инструменти под една шапка, като например общата стратегическа програма, и като ги насочим в една посока, а именно стратегически партньорства за иновации, то можем да създадем необходимия потенциал за намиране на общо европейски решения за справяне с глобалните предизвикателства. Ще ви дам за пример програмите за справяне с застаряването на населението. Застаряването е наистина сериозен проблем, който е и бреме за бюджетите не само на държавите от Европейския съюз, но и на всички държави по света. Етапът на консултации току-що приключи в рамките на пилотното партньорство. Много се радвам, че Европейският парламент вече взе решение да подкрепи това партньорство. Надяваме се, че и днят четвъртък и държавните и правителствени ръководители също ще поемат ангажимент за това. Що се отнася до оценката на седмата рамкова програма, си извлякохме доста полуки от оценката, извършена от експерти, ръководени от Ралф Анеберг. Ще включим тези заключения и в нашите заключения за добавената стойност. Упоменахте стойността 21%. Не знам откъде цитирате тази стойност. Аз смятам, че финансирането на научните изследвания и иновациите трябва да бъде инвестирано така, че да се създаде добавена стойност на европейско ниво. Затова финансирането на Европейското научно-изследователско пространство е от особено голямо значение. Така до 2014 година ще избегнем разпокъсването на действията и мерките, нещо, което често се наблюдава в Европейския съюз. Що се отнася до учените, научните работници, повдигна се тук е, въпрос е, господин Елис, мисля, е, и петицията по интернет. Да, те дойдоха при мен и ми представиха тази петиция официално и ми оставиха един буркан с дребни стотинки. Той стои на бюрото ми, за да ми покаже, че само една малка част от учените в края на краищата са толкова отчаяни от административното бреме, което трябва да преодолеят, за да кандидатства за финансиране по рамковата програма. Когато говорим за упростяване, и много е лесно, както казахте тук, да се говори за опустяване, ей така, но за мен е важно какво правим, какви действия предприемаме. И вече сме предприели конкретни действия по силата на съобщението на Комисията за опростяването. По финансовия регламент също ще можем да постигнем много по-далекобойни мерки за опростяване – сега текста се обсъжда между парламента и съвет. Допустимостта, допустимия риск от грешки. Обсъждахме темата в Комисията за бюджетен контрол. Аз бях там, когато трябваше да бъдем освободени от отговорност и тази дискусия все още не е приключила. Но смятам, че е изключително важно да има опростяване наистина, а не само да си говорим. На Комисията за бюджетен контрол дадох една цифра. Ако постигнем целта от 2% грешка, това означава 5200 допълнителни одита, за да постигнем това. Представете си огромната работа за търсене на минимални спестявания. Така че смятам, че трябва да се обърнем към, към по-големите фирми, по-големите суми, които се разходват, по-масштабните заинтересувани страни. А, за да направим така, че европейските пари, които се разходват в тези области, е, реално, де-факто могат да бъдат проверени от комисията и от сметната палата. Mrs. Madurell raised, the whole area of... Um... Образованието. Говорихте за мобилността също. Това е много важен момент. Комисар Андор и аз работиме, търсиме резултати в тази област. Тук има много течове, както се изразяваме ние, с жените научни, изслед... научни работници, защото те започват, после взимат отпуска, за да си гледат семейството, пък дори да се върнат на работа, работните им условия в никакъв случай не благоприятстват това, че те се грижат и за семейства. Условията за жените по принцип са трудни. Та ние работиме с комисар Андор много по този въпрос, да има действително възможност за мобилност, да потърсиме решение на тези така наречени те, течове. Научната технология и иновациите е област, където трябва да се работи във всички страни. Е, комисията няма компетенции там. Ние единствено можем да насърчаваме, да посочваме трудностите, да изтъкваме е, липсата на такова основно образование не само в Европейския съюз, но и в Штатите. Те имат същите проблеми, свързани с образованието за наука, технологии. Докато в Китай се правят колосални инвестиции в това отношение. Така че трябва да окоръжаваме страните членки и именно европейските депутати са тези, които трябва да убеждават местните, регионалните, националните правителства да се инвестират времена, когато всички страни членки налагат режим на разходите си, мисля, че най-тежките економии, най-тежките урязвания не засягат нивата на. В някои страни не насягат нивото на инвестиции на научни изследвания и образование. Примерно Финландия те имаха огромни затруднения 90-те години, но правителството е решило стратегически да инвестира в е, научни изследвания и образование и това се възвръща. Аз е, оглед, знам, примерно, имам опит от някои страни. Е, знам, че 12,5% се увеличи бюджета в Ирландия за научни изследвания и иновации, мисля, че именно на такова, не в Ирландия, извинявайте, на европейско ниво, мисля, че именно това трябва да се прави навсякъде. Технологии за производство на храни и сигурност на продоволствията. Това е много важна област. Трябва да работим за научни изследвания там. И ако съвета и парламента видят, че в тези пилотни партньорства ние постигаме нашите цели и ги постигаме по един ефективен начин, се надяваме да получим зелена светлина и за други партньорства за иновации и мисля, че устойчивото замеделие е именно много удачен кандидат за тези иновативни партньорства, защото това е едно ключово предизвикателство на световно ниво има един търг за обявение за предложения за проекти за 2012 по тази тема и знам, че има много предложения. Системата на националните контактни точки. Това е много важна система, защото научни изследователи, университети, местни власти, те там получават информация за рамковите програми. Но напълно приемам критиката за административните тежести и за това, че научните изследователи и всички, които са заинтересовани, предпочитат да почукат на друга врата, а не да минават през всички административни трудности, които ги изправяме, за да получат средства за научни изследвания и иновации. Когато се подготвях повече от една година за изслушването ми тук в парламента преди Итре, много се изненадах, че страните членки, които познавам най-добре, има частни компании, които се създават само за да обяснят рамковите програми на хора, които се интересуват. И то не само в собствените си страни, а и в зад граница. Мисля, че е, няма нужда от друго доказателство, че сме създали твърде много пречки, твърде много е бюрокрацията. Трябва да изпратиме всички тези бюрократични процедури в кошчето за седма рамкова програма ще имаме отговора. Ще представим проекта ИТЕР ИТЕР отново, ИТЕР, Галилео, всички тези големи структурни проекти, които не са били управлявани добре, не би следвало никога отново да се озовем в такава позиция, че страните членки да ни кажат е, парите, трябват ни повече пари, бюджета излезе от релси и комисията да ги дава. Не мисля, че това е справедливо не мисля, че е, заради това, че един е, проект е излязъл извън контрол, е, трябва да се взимат пари от бюджета за научни изследвания, за да се финансира. За това именно е необходимо целенасочени целеви средства за такива проекти и много се радвам, че има депутати, които застават за тази идея. Политиката за космоса в седма рамкова програма спада към Генерална дирекция предприемачество. Всъщност няма комисар, който да отго... Всъщност именно комисаря Таяни е абсолютно ангажиран с тази политика. И форума за стратегически за, страги, за е, стратегическия е, Европейската стратеги, Европейския стратегически форум за инфраструктура за научни изследвания е много важна институция. Uh, Бяха разработени допълнителни инструменти като например съвместното разработване на програми. Тези инструменти съответстват на около 10% от седмата рамкова програма. Всички бяхме на едно мнение, а именно, че е необходима по-голяма координация. Без да се разходват допълнителни средства на ниво Европейски съюз, чрез координация могат да се въведат по-гъвкави правила, например в областта на пенсионното осигуряване и условията за професионална заетост. Така представителите на академичната общност по-лесно ще могат да се придвижват от една държава в друга. В определени области е интересно отделните национални програми да бъдат поставени под една обща европейска шапка – така ще могат да се комбинират различните подходи и да се осигури и културното многообразие, което е необходимо в областта на научните изследвания. Програмата за малките и средни предприятия е интересен, например, за постигането на ефекта на лоста, съгласно член 185. Мисля, че с това покрих повечето от поставените въпроси. Новите държави членки те неизменно споделят с нас, че се затрудняват при постигането на отлично качество и отлични стандарти, особено а, с оглед на безвъзмезната финансова помощ. Програмата ERC е онзи инструмента, който определя и параметрите за лично качество и стандарти за всички области на научно-изследователската дейност. Но новоприсъединилите се държави ни казват, че никога няма да могат да постигнат тези стандарти. Ето защо не спирам да казвам, че трябва да намерим начин да ги подкрепим Инфраструктурата е от особено голямо значение в това отношение. Тези държави имат човешкия потенциал, но за тях е много трудно да осигурят на изследователите условия, да им осигурят инфраструктура, която да ги мотивира да останат в страната. Има много мерки, които трябва да предприемем. Очаквам вашата подкрепа, очаквам да поемете ангажимент за реализирането им. Не мисля, че политиката в областта на научните изследвания е просто една от политиките на Европейския съюз трябва да я поставим в по-широк контекст, а именно в контекста на по-големите предизвикателства. Генералният директор, отговарящ за научните изследвания и иновациите, може да допринесе за осъществяването и на други политики на Европейския съюз. С други думи, тази генерална дирекция трябва със свой основен двигател да има политиките на други генерални дирекции. По същия начин и аз подкрепям осъществяването на политики в рамките на ресорите на други комисари. Само така ще можем да отговорим на по-големите предизвикателства и да осъществим и политиките по стратегията 2020. Много ви благодаря когато говорим за промяната на менталитета и административния подход, Желая ви успех в това отношение. Хелга Трюпел има един въпрос. Искам да се върна към въпроса, който зададе господин Пипа. Как може да функционира тази структура за обслужване на едно гише реално? Не ми е ясно и искам да ми се изясни. Независимо от това дали говорим за региони или държави членки, неизменно разполагаме с, с звена за контакт. Тяхната цел е да предоставят информация, да провеждат образователни кампании и да гарантират възможността за заинтересованите субекти да участват в рамковите програми. Що се отнася до обслужването на едно гише, то възнамеряваме да изработим обща стратегическа рамка. Тази рамка включва рамковата програма, програмата и програмата за конкурентоспособност и иновации, както и плана за стратегически енергийни технологии. Тази рамка ще обхваща по-широкия контекст на политиките на Европейския съюз и ще предоставя финансиране. Ще има една входяща точка за финансирането. Това ще бъде Брюксел. Знаем, че живеем в свят, в който постоянно се разработват иновационни продукти и услуги. Така че независимо от това дали офисът ви е в Брюксел или в Рига, то ще имате възможност да се здобиете с цялата информация на страницата на Генерална дирекция научни изследвания и иновации, ако не получите тази информация от Националното звено за контакт. Но винаги казвам, че задачата на тези свена за контакт е да предоставят цялата необходима информация на заинтересованите лица, така че те да могат да кандидатстват за финансиране по линия на Европейския съюз. Тази единна входяща точка за финансирането се основава и на едини правила Тоест, кандидатът подава заявление. Това може да бъде малко или средно предприятие. Има 15% от средствата на рамковата програма, които са предвидени за малки и средни предприятия. Възможно е в, при обсъждането на многогодишната финансова рамка този процент да бъде повишен. Ще видим дали ще успеем. Комисията е заложила механизъм за финансиране и съгласно този механизъм всяко едно малко или средно предприятие, независимо към коя структура на комисията ще се обърне, ще бъде третирано като такова. А в момента, ако да речем едно дружество определено като малко и средно предприятие по рамковата програма, то това в никакъв случай не означава, че а, то ще бъде разглеждано като такова и ако кандидатства за финансиране по структурния фонд. Това е бюрокрация, административен товар, които трябва да намалим и от които трябва в крайна сметка да се освободим. Много добре. Ето, трябва да има база данни в Европейската комисия, а не всеки път за всяка нова главна дирекция да се създава такава. Идеята е чудесна. Това беше изменение на Европейския парламент от 2007 година, ако си спомняте. В такъв случай много се радваме, че е, госпожа комисар е възприела отличната ни идея. Все едно как е станало важен е резултатът. Сега ще помоля Салвадор още веднъж да обобщи с колкото енергия му е останала в края на този дълъг ден. Нека да обобщи дискусията ни по тази точка от дневния ред. Госпожо председател, това е почти невъзможно. Не мога да обобщя такава богата дискусия. Толкова специализирани бяха и въпросите и отговорите, че до голяма степен а, не схващам всичко. Във всички случаи чухме някои много ясни из, изявления, които могат да бъдат полезни за нас и във всички случаи ще влязат в заключителния доклад чухме съвсем ясно, че ни е необходима нова европейска политика, подплатена с съответните средства за изследвания и иновации. Това е много добре. Когато трябва да вземаме решения, всички въпроси във връзка с изследванията и науката ще трябва да се третират по специален начин. Госпожо комисар, в самото начало вие говорихте за осмата рамкова програма, като казахте, че по този, в тази програма вече ще се обхване целият процес от лабораторията до пазара. Точно това е и част от стратегията 2020 за насърчаване на растеж, заетост и конкурентоспособност. Така че сме на едно мнение по отношение на това, че е необходима общата стратегическа рамка за изследвания, иновации и наука да бъде създадена. Бяха дадени достатъчно примери не само за тези 80% изследвания, които се осъществяват извън Европейския съюз. Беше казано, че пред прага си се сблъскваме с пряката конкуренция на промишлените гиганти, които продължават да инвестират здраво в е, изследвания и иновации, например Китай. Така че в близко бъдеще, респективно за следващата финансова перспектива, трябва да се отнесем изключително сериозно към този въпрос. Що се отнася до изследванията, също до голяма степен постигаме консенсус, защото и ние сме съгласни, че не е толкова важно да се създават нови финансови инструменти, а е по-важно да се използват тези, които носят допълнителна полза за Европейския съюз. А именно в седмата програма ще видим кои инструменти са такива. Не ни е необходима разпокъсаност, напротив, необходима ни е по-добра координация на националните научно-изследователски е, проекти. по този въпрос сме съгласни. Разбира се, че и това ще донесе допълнителна полза на Европа. Представете си да съчетаем всички бюджети за изследвания и наука. Беше доста така изненадващо като извод, но доста добре аргументиран. защото наистина може да има не само финансирана с европейски средства програма за изследвания и наука, а и съответните национални програми, които също да са включени в общата стратегическа изследователска рамка. За малките и средни предприятия беше казано, че едва всеки трети проект би бил насърчаван финансово и то по бюджетни причини. Необходимо е това да се промени. Комисарят в заключението си посочи, че е възможно някои от инструментите за финансиране да бъде премахнат, т.е. че се мисли за отмяна на някой инструмент, което осложнява живота на мен като докладчик защото увеличава несигурността, когато ще пишем заключителния доклад. Госпожа комисарят говори за упростяване. Ние в комисията СУРЕ също подкрепяме необходимостта от упростяване, особено когато говорим за новата осма рамкова програма и е, финансовия регламент защото наистина упростяването ще улесни не само живота на учените, а и на ревизорите и аудиторите. Ако ще има упростяване в такава стратегическа рамка, това е много правилно. Говори се за повече яснота, за по-ясна инвестиционна рамка, особено що се отнася до големите изследователски проекти. колкократно се спомена ИТЕР. Тук е, има доста голямо съгласие, като изключим зелените. Споменаха се и Галилео и други проекти. Казахме, че са необходими целеви средства, за да могат да се финансират такива големи проекти. Това беше много правилен извод, защото без ясна правна рамка и финансово и, и финансиране едва ли може да има публично-частно партньорство. Видяхме какво се случи в Галилео с Галилео. Останаха обаче открити някои въпроси, например във връзка с Европейския технологичен институт. Докъде ще се стигне там? Ще бъдат ли приложени финансовите инструменти, които комисията обещава? Ще стане ли това в средносрочен план? Също така би било добре тези три общности за знания и иновации да бъдат е, увеличени, разширени. Бихме се радвали, ако в бъдеще чуем подробности от комисията по този въпрос. А, така, няколко пъти се спомена и за програмите Excellency. Това е по-скоро цел, по-скоро критерии за разпределяне на средства. А, такава изключителност може да се постигне и чрез а, общата финансова рамка, защото трябва да имаме изключителни учени, изключителни изследователски, изследователски програми и сега вече ни трябва европейско насърчаване. Още веднъж благодаря на комисаря, благодаря и на всички колеги получих страшно много информация, подробна, задълбочена. Това много ще ми помогне да изработя доклада. Благодаря и на председателката за стегнатото водене на заседанието. Трудно беше. Много комисари, много теми, а съм страшно доволен от днешния ден. Председателката, благодаря и аз съм много доволна. Осма точка от дневния ни ред приключи. Благодаря на госпожа комисаря, че ни отдели малко повече време, отколкото бяхме предвидили първоначално. Това, което трябва да запомним от последното обсъждане е, че когато вземаме окончателно решение за нашето предложение за структурата на бъдещия бюджет, дали да не помислим за въвеждането на нова на ново перо, например, крупни проекти. Трябва да обмислим този въпрос. Много благодаря. Аз разбира се. А трябва да благодаря на секретарята и на службите, които подготвиха този изключителен ден. Без тази изключителна подготовка нямаше да можем да стигнем толкова далеч, колкото стигнахме днес. Благодаря. А днес искам още веднъж изрично да изразя благодарност към нашия докладчик, защото за него деня бе най-тежък. Той през цял, всеки път трябваше да прави уводи, обобщение. Колегите, които са го правили по други поводи, знаят колко трябва да си съсредоточен, да не пропуснеш нищо, за да можеш да си в състояние да обобщиш. Слушайки дискусията по всички въпроси от дневния ред, трябва да кажа, че Европейската инвестиционна банка беше споменавана най-често като евентуален партньор за нови, нови финансови продукти. Ако банката пускаше в една касичка по 5 евро всеки път, когато я споменават, щях да имаме вече гаранционната сума за първия проект. Благодаря ви. Ако няма други въпроси, желая на всички приятна вечер. Край на заседанието. Yeah, yeah, yeah. I'll do that too.